Good afternoon, dear colleagues. Здравейте, скъпи колеги. Искам да открия заседанието този следобед, защото дневният ни ред е много натоварен и заседанието ще е по-дълго от обикновено. Ще сме тук до 7 часа. Надявам се, че ще успеем да свършим на време. Сега, ако няма възражение на дневния ред, той се приема. И също така, за жалост, няма да имаме превод на хърватски и ирландски язик. Също така ще имаме гласуване в 4.20 часа. Надявам се всички сте си взели електронните карти за гласуване. Днес имаме екипи от телевизия и радиото, тъй като, знаете, френския, датския канал Две, радиоканал 2, които ще направят записи на заседанието. Сега по първа точка от дневния ред днес, както всички знаете, миналата сряда на 20 януари председателя на Европейския парламент обяви, че група, е, определена група поиска включването на една точка а, в дневния ред за заседанието днес, посветена на нови мерки в Дания относно убежището. След размяна на мнения, пленарното заседание реши, реши с 188 гласа за, 108 против, 37 въздържали се, че този въпрос ще се обсъди в дневния ред на днешното заседание на комисията Либе. Нашия председател не може да присъства днес тук. Той ни представлява на не, неофициалната среща на министри по правосъдие и вътрешни работи в Амстердам. И се реши този въпрос да се включи в проекта на дневен ред и сме тук поканили представители на датското правителство. Искам да пожелая добре дошли на господин Кристиан Йенсен, министър на външните работи и госпожа Ингер Стюрберг, министър за миграцията, интеграцията и настаняването, представляващи датското правителство. Благодаря ви, че приехте поканата с толкова късно е, отправена. Също така поканихме заместник председателя Манс, но той не може да присъства тук. Той е пълномощи господин Стивен Райан да представлява комисията. И за да може да приключим на време, за да може да проведем гласуването на време, предлагам да организираме дебата последния начин. Първо, ще дам думата на представителите на датското правителство за около 10, максимално 15 минути, за да представят предвидените мерки, след което ще дам думата на комисията, за да коментира в продължение на 5 до 7 минути след което ще дам думата на групите и ще имаме първи кръг на координаторите. Всеки ще има по две минути да отправи въпроси и коментари. След това ще дам отново думата на представителите на датското правителство за отговор. И ако имаме още време след това, ще проведем втори кръг въпроси и отговори за останалите членове. Сега трябва да подчертая, че трябва да се придържаме към дневния ред много стриктно, защото няма да свършим социалната работа днес на време. И за това веднага давам думата на представителите на датското правителство, господин Янсен. Имате думата. Госпожо председател, благодаря за това, че ни поканихте. Поканата дойде неодавна. Така ли че се радваме, че сме тук. Искам да представя инициативата на нашето правителство посветена на миграцията. Тук с мен е моя колега, министър на интеграцията, миграцията и жилищното настаняване. Последните събития, свързани с миграционната вълна, породиха много разговори, спорове и днес сме дошли тук, за да обясним нашата политика по въпросите на обежището. Искаме да чуем вашите виждания. Естествено ще отговорим на вашите въпроси. Дания е и винаги е била защитник на европейските ценности и на човешките права. Активно търсим европейски решения на проблемите свързани с миграцията и убежището. За датското правителство е много важно да се избегнат всякакви недоразумения свързани с законодателните инициативи. Ето защо ще продължим нашата презентация на датски, за да представим отблизо какво е нашето предложение. Ще премина сега на датски язик. В началото искам да кажа, че имаме много предизвикателства в областта на миграцията и убежището. През последната година света става свидетел на голям брой войни, кризи. Това са войни най-вече в наше съседство Ирак, Украина, Сирия. Много държави близо до Европа стават свидетели на лош економически растеж и ето защо много хора от тези държави, най-вече млади, търсят по-добро бъдеще в европейските държави. Като последица от всичко това, над милион души пресякоха европейските граници през 2015 година. Според оценки на ООН през 2016 година още милион и половина ще дойдат в Европа. Това е голям брой хора. Ето защо виждате, че в Европа положението е много тежко. Нашите държави са поставени под натиск. Всички признаваме и познаваме предизвикателствата на външните ни граници. Има голям брой е, беженци и мигранти, които искат да дойдат в Европа. Всъщност и в Дания на нашата ЖП гара в Копенхаген е, и на един голям е, познат като Русенвай също има много концентрирани е, мигранти, голяма концентрация на мигранти. Как да решим проблема? Трябва да намерим общи европейски решения, само по този начин Европа ще излезе от кризата. За съжаление, такива решения не са лесни за намиране. Европа трябва да се обедини и искам да кажа на уважаемите евродепутати, че те играят важна роля в целия този процес. Европейските решения обаче трябва да бъдат подкрепени и с други мерки. В нашите държави трябва да предприемем конкретни стъпки, за да се справим с проблема по ефикасен начин. Това въжи и за Дания. Дания е една от само пет страни в света, които заделят 0,7% от БВП за целите на развитието. Ние даваме много пари за различни проекти, за развитие в нашите съседни страни. Що се отнася до средствата, те отиват и за вътрешно разселени лица в съседните държави. През септември 2015 година датското правителство реши да задели 100 милиона евро за общи европейски инициативи в областта на миграцията. Дания участва активно в е, европейската работа за намиране на общо европейско решение на проблема. Участвахме активно и в среща на върха, посветена на африканските държави. Дания реши освен това да допринесе значително за тежките проблеми в международен план. Искаме да работим активно. Ще дам думата на нашата колега сега, която ще ни каже за инициативите в областта на убежището. Благодаря. На английски язик искам да благодаря за тази покана да се обърна към колегите. с голямо желание ще ви разкажа какви са инициативите на датското правителство в областта на обежището и миграцията. Надявам се, че ще мога да внеса яснота по някои въпроси и да ви дам малко повече информация за това, защо датското правителство прави конкретен избор в някои области. Колегата вече каза, че е много важно да се избегнат всякакви недоразумения по нашите инициативи. И ето защо искам да говоря на датски язик. Както беше казано, искам да използвам днешното заседание, за да обясня какви са конкретните предложения на датското правителство. Имаме две предложения, които породиха голям интерес и внимание в международната общност. На първо място става дума за предложението за закон за отнемане и конфискуване на активи на бежанците, както и на второ място правото на събиране на семейства. Ще кажа няколко думи в началото за приноса на Дания за решаване на основните предизвикателства ще кажа няколко думи и за това как приемаме кандидатите за обежище в Дания. В началото искам да подчертая, че Дания в голяма степен допринася за решаването на предизвикателствата в областта на миграцията и обежището. До сега Дания е приела някъде около 22 000 кандидати за убежище. През 2016 година също ще приемем много беженци. Очакваме да имаме над 27 000 кандидати. Е, Дания е голям приемник на беженци. Това въжи като погледнем абсолютните стойности и стойностите на глава от население. Освен това, ние сме една от тези държави, които дават страшно много пари за хуманитарна помощ и за помощ за развитие. Дания смята, че това е обща отговорност за всички. На второ място искам да подчертая, че даткото общество на благоденствието, наред с е, обществата в другите скандинавски държави, дава безплатен достъп до много услуги за своите граждани. Например, имаме безплатна медицинска помощ, безплатно обучение в университетите и економическа помощ за безработните. В тази връзка трябва да кажа, че чужденците, които идват като кандидати за убежище, също ще имат такава възможност за безплатни услуги. Ние смятаме, че всички трябва да бъдат разглеждани като достойни човешки същества и да имат възможност да получават необходимата помощ, независимо от какъв характер е тя. Смятаме, че кандидатите трябва освен това да се интегрират в датското общество. Когато се приеме един кандидат за обежище, имаме една тригодишна програма. В рамките на тази тригодишна програма и тригодишно разрешение за пребиваване се осигурява обучение, различни типове образование и освен това се дава достъп до медицинска помощ и всички други услуги, които могат да се наложат. Е, ние е, смятаме, че съответно това, което даваме, много прилича на помощта в е, други държави. Ние смятаме, че един от основните принципи на нашето общество е да помагаме на онези, които не могат да се справят сами. В същото време обаче има още един много важен принцип този, който може сам да се издържа, не трябва да получава помощ от държавата. Това е основен принцип, естествено не само в Дания, но и в, други, в много други държави членки. Искам да подчертая, че тези основни принципи въжат както за датските граждани, така и за кандидатите за обежище в Дания. Факта, че ние подкрепяме кандидатите за обежище е, с пари, означава, че разходите за нашата държава много нарастват. Има едно проучване на МВФ, то се появи неотдавна и според него се вижда, че разходите за обежище в Дания за бежанци са на второ място в Европейския съюз, ако се погледне БВП. Е, в тази връзка трябва да кажа, че това не трябва да се забравя, когато обсъждаме нашите инициативи в областта на миграцията и убежищата. Искам да кажа, освен това, че е, има много други европейски държави, които променят своето законодателство в областта на обежището, тъй като има голям приток от беженци и много от тези промени ще влязат или влязоха в сила през 2016 година. Много държави затягат своята политика или в момента се готвят да го направят. Тези държави предприемат тези е, мерки, защото те просто са необходими големия брой бежанци е, доведе до сериозни политически промени. Това въжи и за Дания. Дания е изправена пред голямо економическо предизвикателство. Дания приема много кандидати за убежище, освен това им дава много щедри условия на пребиваване. И ето защо цената е доста висока. И ето защо ние се опитваме да променим нашето законодателство, тъй като натиска е твърде голям. Има много дебати по отношение на новите предложения за закони в областта на обежището. Има много недоразумения, за съжаление. Става дума за едно предложение, което се появи през декември най-вече и аз искам да поясня за какво става дума. Между другото, предложението ще се гласува от датския парламент утре и искам да кажа, че за него има голяма подкрепа от повечето партии. Четирите най-големи групи в Европейския парламент застават в датския парламент за това предложение. Ще кажа няколко думи за предложението за конфискуване на активи на кандидатите за убежище. Един кандидат, който идва в Дания и който моли за помощ, но има необходимите средства, ще бъде обект на а, специално отношение. Има много беженци, които не могат да покрият своите разходи за настаняване, на и на тях ще им се помогне. Но какво да кажем за, за другите? Онези, които имат необходимите средства, ще трябва да заплатят. Принципите ще продължат да се прилагат и от тук нататък. Тези принципи, които очертава. Има бежанци, които могат да покриват разходите за настаняването си и за издръжката им. Предложението, което ще се обсъди, е, дава възможност на датските власти да погледнат е, какъв е багажа на бежанците, за да видят какво притежават те и дали средствата могат да покрият разходите за тяхното пребиваване в Дания. Това не означава, че ще се взима всичко от беженците. Не, трябва да има разумно прилагане на правилата и това трябва да стане с е, уважаване на правата на отделния индивид. Ето защо правителството предлага следното. Предложението е много просто. Ние ще използваме същите правила, които въжат за датски граждане. Става дума за частни средства, има обаче една голяма разлика. Колко пари ще могат да се запазват от самите бежанци? Предложението предвижда следното. Ако един бежанец има средства, които са в рамките на 10 000 крони, това са някъде 1300 евро, той ще може да ги запази. И тези средства трябва да се използват за покриване на разходите за настаняване. Ако има други активи, които са ценни, те могат да бъдат запазени, ако стоиността им е отново до 10 000 евро. 10 000 крони, около 1300 евро. Може тези активи да се е, задържат, имам предвид тези, които са над 10 000 е, крони, за да се покрият разходите за настаняване. Е, през последните няколко седмици станахме обект на голям натиск поради тези предложения. Между другото, в други държави има подобни предложения. Сумата е различна, естествено. Искам да подчертая, че онези предмети, които имат а, сантиментална стойност за кандидатите за обежище, те са обект на 100% изключение от закона. Тук става дума, например, за а, годежни пръстени и така нататък. Има голямо недоразумение тук. Не може да се казва, че датското правителство ще конфискува средства, които са с емоционална стойност за кандидатите за убежище. Никога не е имало такова предложение. Всъщност датските съдилища ще се намесят, ако се случи нещо подобно. Повечето кандидати за убежище, между другото, имат много малко пари със себе си и много малко предмети. Това трябва да се има предвид. Онези кандидати за убежище обаче, които носят достатъчно пари със себе си, онези, които имат много повече отколкото се очаква, трябва да си платят за настаняването и за издръжката в Дания. В заключение искам да кажа, че достъпа на полицията до багажа на бежанците няма да стане по-голям. Днес полицията може да преглежда багажа, да търси документи, за да види каква е самоличността на, на кандидатите. Законодателното предложение предвижда полиция, полицията да използва е, същите е, права и същите възможности, нищо повече. И сега в заключение възможността за събиране на семейства, на които е даден така наречения среден срок за пребиваване. за подобни лица, чието разрешение за пребиваване не е е, увеличено по продължителност след първата година, ще има ограничена възможност. Естествено, всеки трябва да има е, право на защита. Е, когато държавата по происход е в много тежка ситуация, е, има е, войни и така нататък. Ще се предвиждат специални случаи. Естествено, винаги ще отчитаме Конвенцията на бежанците на ООН и ще връщаме онези, които нарушават обществения ред. Какво е новото предложение? Когато е дадена така наречената средносрочна закрила, е, няма да има достъп за събиране на семейства в рамките на първите три години. Дания винаги ще спазва съществуващите правила и това предложение не е в разрез с тях датското правителство ще прави конкретна оценка във всеки отделен случай и винаги ще отчита международните ангажименти на страната. Правителството естествено е направило оценка на всички възможни предложения и смята, че настоящите, законодателства, е, настоящите законодателни предложения отговарят на член 8 от е, е, документите на ООН. Искам да повторя още веднъж. Положението е такова, че имаме голям брой беженци на нашите граници и Европа е поставена под много голям натиск. Няма бързи и лесни решения и ето защо е много важно всички да поемем своята отговорност и на национално и на европейско ниво. Надявам се, че моето експозе ще ви убеди в силното желание на датското правителство да се намерят общи решения на проблема. Надявам се, че хвърлих малко светлина върху нашите законови инициативи. Благодарение на тях ще дадем справедлив достъп на достатъчно голям брой мигранти. Госпожо председател, готова съм сега да отговарям на всички въпроси и ще изслушам с интерес коментарите, които ще бъдат направени. Благодаря за думата. И сега ще дам думата на, на представителя на Европейската комисия, господин Райен. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителите на Дания за това, че обясниха планираните мерки, които скоро ще се приемат в Дания. Една предварителна бележка – Комисията не е имала възможност да разучи подробно мерките, които се планират от Дания. Разбира се, във времето ще разгледаме тези мерки, които ще се приемат по-подробно. Но на първо място комисията може да припомни на тази комисия, че Дания не е обвързана от законодателството на Европейския съюз в областта на обежището, с изключение на Дъблинския регламент и регламента Евродак. По тях Дания е обвързана по-скоро в областта на международното право, а не по ангажиментите си в европейското право. Във връзка с това Дания не е обвързана не от правилата в директивата за условията за прием по отношение на условията за прием за лицата търсещи убежище, както и за другите инструменти от правото на Европейския съюз в областта на убежищата. Също така, комисията ще припомни, че Дания е подчертала също така, че тя има ангажименти по международното право, по-специално Женевската конвенция от 1951 година и, Европе... и Европейската конвенция за правата на човека. И по-специално по отношение на иземването на имущество, Тези международни норми предвиждат, че това изземване е в съответствие с международното право, доколкото изземването е както пропорционално, така и необходимо. Комисията беше успокоена от встъпителните думи на представителите на датското правителство, че възнамеряват да са в пълно съответствие с международните им ангажименти по отношение на иземването на имущество, както и забавянето в събирането на семейството. Също така, комисията трябва да каже, че дори ако една държава членка е правно обвързана от законодателството за обежището, и извършва иземване на имущество на активи по този начин, то тогава комисията ще трябва да направи една подробна оценка на съответната мерка, мярка, по-специално предвид директивата за условията за прием. В тази директива се дава възможност на държавите членки да направят оценка за конкретния случай на кандидата, предвид са, всички или някои условия за прием, защото в някои случаи някои кандидати за статут нямат достатъчни средства, за да могат да осигурят издръжката си. И накрая един коментар от по-общ характер – Комисията разбира сериозните предизвикателства, пред които всички държави членки са изправени, включително и Дания. Представител от Дания обясниха, че броя на лица, търсещи убежищи в последните години, се е увеличил значително в сравнение с другите държави членки особено предвид техния брой на глава от населението. Също така си даваме сметка, че е добре да се избегне злоупотребата с системата с обежище в Европейския съюз, за да не идват лица, които наистина не се нуждаят от закрила в Европейския съюз. И като цяло се взема предвид движението на, на лицата търсещи убежища между държавите членки, това, което наричаме вторично движение. Същевременно, лицата търсещи убежище често са лица в уязвимо положение и ценностите, които разполагат, обикновено са единствените активи, които са успели да спасят преди да избягат от държавата си на происход, да избягат от преследване или война. И това са фактори, които трябва да се вземат предвид при разработването на политики от държави членки на Съюза. Благодаря. Мистер Райан. Благодаря, господин Райан. Сега се обръщам към координаторите. Още веднъж ще кажа, Първо ще проведем един кръг на координаторите за всяка политическа група. Те ще разполагат с е, по две минути, след което ще дам думата на министрите от Дания. И само ако остане още време, ще има втори кръг въпроси. Повтарям това, защото до момента 13 оратори са заявили желанието си да и се изкажат. Сега ще ви кажа кой е в нашия списък и ще затворя списъка. Ще изчета имената и трябва да го имате предвид. Мисис Валеро, мисис Лауристин, мисис Интфелд, мисис Петерсен, мисис Окан, мисис Пост, мисис Гомес, мистер Войт, мистер Мишел, мисис Жоли, мисис Корадза Билд, мисис Киенге и мистер Юрек. So uh, I don't know whether you will get time today. Не знам дали ще успеем да имаме време да зададем възможност на всички да се изкажат, надявам се, но можете да си помогнете едни на други, като задавате кратки въпроси или правите кратки коментари. Така, първия координатор на НП, госпожа Мацола. Благодаря, госпожо председател. На първо място ще кажа, че нашата група смята, че контекстът е много важен в този дебат – всички ние сме чули различни истории, те са силно опасяващи, но така или иначе тази дискусия ще ни помогне да установим определени факти, като например факта, че за миналата година Дания е една от страната приела най- е, е една от, един от най-високите броя за лица търсещи убежища на глава от населението в Европейския съюз. Също така Дания приема квотата на, европейск... на ОНЕ за бежанците и въпреки, че тя има клауза за неучастие от европейското право, както каза и комисията, Дания участва на доброволен признак в, на доброволен принцип в програмите за презаселване и релокация. За ЕНП нашата изходна позиция е, че лицата търсещи убежища трябва да бъдат третирани достойни и това е много важно. Също така, иммиграционните служби са задължени да гарантират, че лицата търсещи обежищи получават достатъчна подкрепа по време на процеса, включително жилищно настаняване, здравни услуги и така нататък. Искаме да гарантираме, че тези, които наистина се нуждаят от подкрепа, я получават. Представители на Дания казаха, че тези, които не разполагат с финансови средства да се грижат за себе си, ще получат подкрепа от властите и от обществото. Но тези, които не разполагат с средствата, ще трябва да се грижат сами за себе си. Това се прилага за безработни датски граждани, както и за лица търсещи убежище. Тук няма да защитавам подробностите на социалната система на Дания или няма да ги обсъждам, но трябва да се съгласим, че основните принципи и международни ангажименти са спазени. Конкретно по този случай, доколкото разбирам, датското правителство е предложило да измени националния закон, за да гарантира, че всички лични предмети със сантиментална стойност няма да подлежат на закона. И това е съществено важно. Това чухме и от представителя на комисията. Ще следим тази ситуация и в бъдеще. По отношение на процедурата от тук нататък, смятаме, че заседанието на координаторите на 1 февруари ще е правилния форум, за да се вземе по-нататъчно решение. Благодаря. Благодаря, госпожа Ципел. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich zunächst благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. На първо място благодаря на датското правителство, което много бързо се отзова на поканата ни да участва в заседанието на нашата комисия тук и по този начин да разгледаме някои въпроси, отразявани в медиите. Става въпрос за това да внесем уточнения или да стане по-ясно. От няколко месеца се опитаме да стигнем до европейско решение в тази област и разбира се, вие правите вашите постъпки за това. Ще започна с един въпрос, който съм задавала на всички представители на правителства. Вие от ваша страна какво сте направили, за да сте сигурни, че 28-те държави членки поемат своята част от отговорността по отношение на бежанците вътре в Европа, както и по отношение на това, което можем да направим в страните на происход и на транзит. Защото има много държави, които им трябва да поемат сериозна отговорност по този въпрос. Също така казвате, че трябва да се третират лицата търсещи убежище, както и европейските граждани. Сега по отношение на процедурата, когато се говори за равностойни условия, това би било трудно, защото когато нашите граждани имат определени потребности, когато имат активи, когато имат имущество, добре, ние се опитваме да им, предо... намерим работа, а та, а пък беженците не разполагат с всичко това. Та, въпрос към комисията. Не е ли добре да видим какво се прави по този въпрос в другите държави членки, да се проведе дебат по този въпрос, дали някъде има намерение да се конфискува да се конфискуват имущество и парични средства на беженците? Понякога се казва, че на други места ограниченията върху властите са по-строги в сравнение с ограниченията за датските власти. Това ме интересува. Друго нещо по събирането на семейството. Разбира се, давам си сметка какъв е проблема. По-малко от половината от държавите членки на Европейския съюз поемат своята отговорност, но времено 3 години без събиране на семейството е нещо много тежко и може да представлява пречка за интеграцията в обществото за един беженец. И тук обръщам към всички европейски държави, които обсъждат този въпрос – Когато дадено лице напуска държавата си на происход, където се води война, можете ли да се, да се уверите, че семейството му живее в рискова ситуация и давате ли си сметка колко рискове е, когато то бъде отделено от семейството? Преди да дам думата на следващите оратори, трябва да кажа колеги, няма да имаме повече време, така че по-малко колеги ще могат да се изкажат. Моля, за да си дадете предвид за това. Госпожа Рисктис, заместваща госпожа Кирко. Датската народна партия, която е част от групата на ЕКР, смята, че е добре, че тук има представители на датското правителство, макар че темата, която обсъждаме е национална компетентност. Така или иначе, тук имаме представителя на датското правителство и затова решихме да дойдем. Затова има едно нещо, което искам да попитам. Казахте, че ние сме в топ 10 по отношение на приемането на беженци в сравнение с други държави от Европейския съюз. Освен това, даваме 0,7% от БВП за развитие. Швейцария и две провинции в Германия, след които е Бавария, имат правила за конфискуване на активи. Очаква ли датското правителство да призове другите европейски държави, които са около 25, да направят нещо подобно? И ще действа ли комисията след като приключи днешното изслушване в това отношение? Това са моите въпроси. Благодаря. Госпожа Викстрем благодаря, госпожо министър. Искам да благодаря на двамата министри, които присъстват на нашата среща. Аз вярвам в диалога, особено по трудни въпроси. Е, приятелите винаги трябва да споделят възгледи помежду си, така че ви благодаря отново за това, че дойдохте. Е, като шведски депутат бих искала да изразя своето дълбоко съжаление за решението Швеция отново да възстанови граничния контрол между нашите две страни. Е, две десетилетия гражданите са пътували свободно между Швеция Швеция и Дания, докато сега трябва да преминават през телени заграждения. Аз мога само да съжалявам за това. При положение, че Европейския съюз няма система за споделена отговорност за бежанците, е, тогава е, ние по-скоро вървим надолу. Е, всички държави членки се сравняват помежду, се съревновават помежду си с надеждата, че беженците ще отидат в друга страна. В е, Швеция е, ние виждаме, че се занижават стандартите и Дания в много посъки е, направи стъпки, които отиват още по-далеч. Това не са изолирани случаи. Наблюдаваме ефект на доминото. Ефект на доминото в европейски страни. Много държави се отказват от хуманитарно отношение. Е, те и иземват имущество на лица, лица, е, за които е необходима международна закрила или ограничават правата им на събиране на семействата. Това може да продължи години. Никога, никога няма да ме убедите, е, че това е отговорно или съразмерно. Няма значение колко е сериозно положението или колко е силен натиска. Ние сме най-богатата част на планетата. Ако ние не поемем отговорност, кажете ми, кой ще поеме отговорност? това може да бъде един от въпросите. Е, докато не намерим съответния начин, за да можем справедливо да споделим отговорността, ние очакваме друг да направи друго правителство. Е, съгласни ли сте, че в момента всички вървим по-скоро надолу, че занижаваме стандартите спрямо закрилата на лицата, които търсят международно убежище? Ние занижаваме стандартите и е, за да може страните да са относително по-непреблагодарни привлекателни за бежанци. Или това е един дяволски кръг, от който трябва да се опитаме да излезем. Ако сте съгласни с мен, тогава вашето правителство, което е партньор на този парламент, на Европейската комисия и на другите прогресивни сили в Европейския съюз, за да се обърне тенденцията да се намерят прагматични решения и да се спре всичко това. Например, чрез справедливо разпределяне на дяла на лицата, които търсят убежище. Е, благодаря благодаря ви. Аз е, използвах 30 секунди повече от времето, което ми беше отредено, но една минута по-малко от преждеговорившия. Госпожа Хенст. Благодаря. Благодаря. Именно защото Дани е една от богат, най-богатите страни в Европейския съюз, именно защото Дания е, води много лоялна политика спрямо търсещите убежище, именно защото спазва правата на човека, е много смущаващо това, което наблюдаваме, а именно Дания приема подобно законодателство. Според мен тези закони вървят в неправилна посока. Първо, събирането на семействата. При подобна система лицата ще живеят разделени 3 години, после трябва да чакат още 2 години, докато се получи признаване на статута им. С други думи, семейството може или трябва да бъде разделено. Упрека, който се отправя срещу вас е, както каза и представителя на съвета на Европа, позовавайки се на член 8 от Хартата за правата на човека, има несъвместимост с разпоредбите на този член и противоречи на Хартата за защита на правата на детето. На второ място, предвижда се иземване както на имуществото, така и на паричните средства на лицата. Но кой всъщност ще получи тези средства? Кой орган ще ги получи и възоснова на какви принципи? Как ще гарантирате, че е, тези е, лични средства и че това лично имущество на лицата ще бъде съхранено и няма да бъде преотстъпено? Е, отново повтарям на какво основание и съобразно какви критерии. Вие не можете е, да правите е, съпоставки с безработни в други лица, е, защото те получават някакви доходи. Тук разликата е съществена. Става дума за лица, които е трябвало да избягат от родината си, като взимат само най-необходимото със себе си. Вие се опитвате да го конфискувате. Не смятате ли, че член първи от протокола по Конвенцията за правата на човека е нарушен? Освен това, тези лица не могат да излизат от Центъра за бежанци. Спазва ли се член 7 на Женевската конвенция? Спазва ли се член 7 и следващи от Женевската конвенция? Е, според тези разпоредби, Отношението към беженците не може да бъде по-лошо от отношението към останалите. Председателя, благодаря ви в момента в Амстердам има заседание на министрите на вътрешните работи и на правосъдието. Действително няма бързи и лесни решения. Напълно сте прави за това. Но когато работим срещу конкретна държава член или срещу решения, които тя взима, като поставям това в кавички, поне според мен води до управление на мигрантските потоци в Европейския съюз и много голямо отклонение от това управление. Виждаме как е, действат определени страни. Виждаме как Австрия налага квоти. Е, виждаме възстановяване на граничния контрол и на документите за самоличност. И сега вашите предложения. По вашите предложения Европейската комисия и комисария по човешки права на, Европей... на съвета на Европа отправиха много сериозни критики. Е, правата на детето, когато се събират семейства имаха предвид вашите предложения. Освен това, е, духа на Женевската конвенция, когато се говори за изземване на имущество. Вие имате и различни възгледи за презаселването на лицата. Вие искате да се улесни задържането на бежденците под долото на оръжието. Това е част от критиките на ООН и на комисария по човешките права. Как ще се отнесете към тези критики? Това искам да разбера. Освен това се опитвам да разбера каква е вашата преценка за безпокойствата, които са на лице, когато конкретни държави членки приемат действия, които се отклоняват в значителна степен от хуманитарното отношение към беженските потоци. Предвид тази опасност, как преценявате собствените си предложения? И накрая, госпожо председател, няма нещо подобно на решение на въпроса за беженските потоци. Вие допускате, че ще има големи решения, но няма такива. Ви, ние трябва да поемем отговорност и да управляваме тези потоци. Но когато една държава членка прави едно, а други правят друго, създаваме ситуация като ситуацията в Кале, в целия Европейски съюз и отвъд границите ни. Това е опасно за нашата колективна сигурност. Благодаря. Госпожа Ферра Ферара има думата сега. Благодаря, госпожо председател. На свой ред искам да изкажа благодарност на господин Ясен и на госпожа Штойнберг за това, че дойдоха в толкова кратки срокове, за да присъстват на нашето заседание. Предполага се, че сме съгласни по основните принципи, а именно равно третиране на търсещите убежище и гражданите на Дания съвсем откровенно и е, желайки да проявя реализъм, мисля, че може да възникне дискриминация, но в обратен смисъл. Тъй като аз самата съм италианка, знам, че има случаи, при които мигрантите или търсещите убежище живеят в условия на крайна бедност, при изключителни затруднения. Има случаи, при които те получават така наречени джобни пари е, но понякога е, живеят по-добре от италиански граждани. Това не е обичайно, но все пак се случва. С други думи, трябва да се търси е, баланс е, между закрилата на гражданите на страната и защитата на правата на беженците. Нека се спрем на вашите предложения днес. Това, което ни безпокои е предвиденото изземване на имуществото на търсещите убежище. Не знам какво е предвидено за датските граждани. Не знам дали тези 1300 е, евро, този таван от 1300 евро спрямо какво се прилага. Домичиляри, деле инспекциони, константи, пер верификаре се... Дали е, когато става дума за датски поданици се предвиждат разследвания, за да се прецени дали доходите им превишават 1300 евро. В противен случай няма равно третиране на поданиците на Дания и на търсещите убежище. Мисля, че тук се прилага двоен стандарт. Радвам се, че е, беше внесено уточнението, е, че личните вещи е, не се включват в общата оценка на имуществото. Става дума за имуществото на търсещите убежище. В противен случай рискуваме да изпаднем в положение, което е, твърде много ни напомня положение, което вече сме преживели. Колкото до обединението на семействата, има конвенции на ОНЕ по закрилата на малолетните, има проблеми, които се поставят и от съвета на Европа. Вярно ли е, че има клауза за неучастие е, предвидена задания, както току-що напомни представителя на Европейската комисия? Прикамва ви към много голяма предпазливост, когато прилагате подобни е, мерки. Е, Господин Фонтана, благодаря, госпожо председател. Няколко технически пункта е, така събудиха любопитство у мен. Какъв е процента на лицата, които искат обежище в Дания? Аз е, ви задавам въпрос, на който се надявам, че знаете отговора. Какъв е процента на търсещите обежище в Дания и те същински беженци ли са? Освен това, е, когато дадено лице е подобна молба, без да отговаря на условията, става ли нелегален беженец? Е, е, е, какви мерки предвиждате спрямо тях? Госпожа Ферара току-що каза, че Италия се отнася индивидуално към беженците, някои от които понякога се озовават в звездни хотели. Та, при какви условия живеят търсещите убежище децата, които се намират на ваша територия и кога получават отговор дали е, е са признати за политически беженци или не? И накрая, няма ли да бъде уместно да се създаде сътрудничество между европейските страни, за да бъдат контролирани лицата, които достигат до границите на Европейския съюз, за да се знае още на границата кои са лицата, които могат да получат статут на беженец и следователно, е, кои са лицата, които трябва веднага да бъдат върнати в родината им, например в беженските лагери в Сирия. Председателката, е, много ви моля, е, задавайте кратки, кратки въпроси и давайте кратки отговори, за да можем да чуем и други колеги малко по-късно. Благодаря. На датски Сложете си слушалките. Знаете, че политиците могат да говорят дълго. Първо се обръщам към госпожа Сипел. Дания полага много усилия за да спре миграционната криза. Например, Сирия е голям приоритет за нас. Работим активно за да намерим решение. Направихме това и на срещата на върха за Австрия, за Африка по-скоро, за да спрем потоците от там. Пакета за границите, който комисията предложи, се надяваме, че ще бъде прият, че парламента ще го разгледа. Има много добри елементи в него. Някои попитаха спазваме ли конвенциите. Искам да подчертая. Ние спазваме всички конвенции, без съмнение. Дали ще направим оценка на предложенията? Комисията ще направи такава оценка и ако някой сметне, че нашите предложения могат да бъдат критикувани от законова гледна точка, ние ще чуем тези критики. И накрая към господин Вистисен. Мисля, че други хора имат право да решават кого да канят на срещите и кого не. Колегата. Благодаря. Добре разбирам, че много може да се говори за събирането на семейства. Темата за семействата е емоционална болезнена и за бежанците, никой няма съмнение в това отношение. Искам да кажа обаче, че е важно да се придържаме към действителността. Трябва да се види дали лицето идва като бежанец по някаква конвенция или по някакво друго законодателство. Правилата трябва да са едни и същи тези правила, които винаги са въжали. Именно максимално бързо да има събиране на семействата. Ако обаче едно лице дойде в Дания и получи средносрочна закрила, т.е. не е преследвано, както вече казах в началото, тук става дума за около 20%, ако погледнем данните от последната година. Значи това лице ще трябва да изчака, за да дойде семейството му при него. Определящия фактор е следния. Е, дали лицето е преследвано или не. Имаше въпрос за това какво е отношението към кандидатите за обежище в Дания и какви права имат съответните лица. Когато едно лице дойде в Дания, му се дава послан, послон, дава му се необходимата лекарска помощ, освен това, се дава възможност за участване в различни дейности. Например, новодошлите имат възможност да научат датски, ако искат. Всички нужди на лицата се покриват и се дават и известни джобни пари. Така че мисля, че отношението към кандидатите е доста добро. Имаше въпрос, даже няколко въпроса относно конфискуването на активи. Какво се случва на практика? Искаме да има равнопоставеност между датските граждани и кандидатите за убежище, които идват в Дания. Защото имаме универсална система на благоденствието в Дания. Наред с нея обаче има един важен принцип. Ако можеш да се издържаш, трябва да се издържаш сам. Това въжи за датските граждани към днешна дата и за всички кандидати за обежище. Ние сме определили граница за съответните парични суми, които притежава едно лице. 10 000 крони или 1300 евро. Това го споменах. Ако има средства, които са над тази сума, могат да бъдат те иззети. Същото въжи за предмети, които са на стоеност над 10 000 крони или 1300 евро. Това е абсолютно същата граница, която въжи за датските граждани. Ако искат те да получават парична помощ, това е основната форма на економическа помощ в Дания. Значи правилата са абсолютно същите. Ако едно семейство, например, двама възрастни и трима, три деца дойдат, границата е 10 000 крони на човек. Значи става сумата 50 000 крони. Е, под формата на предмети или под формата на пари. Имаше въпрос за ценните предмети. Предметите, които носят емоционална стойност. Ако имаме е, пръстен, например, е, някакъв предмет, който е даден от родителите на лицето, е, изключително предмет с изключително емоционална стойност, лицата ще могат да запазят всички тези предмети. Дали спазваме международните конвенции? И ясно е, че сме обсъдили този въпрос надълго и на широко смятаме, че аргументите за това, че не са издържани нашите предложения, не са основателни. Е, включително и по отношение на предложението за събиране на семейства. Споменах вече член 8 от е, съответната конвенция. Когато става дума, повтарям, за лице с средносрочна закрила. Това е закрила, която е с временен характер и това трябва да се вземе предвид, когато се дава достъп на други свързани с лицето лица. Когато едно лице дойде в Дания като преследвано, или когато дойде като беженето по някаква конвенция, въжат и ще въжат предишните правила. Важно е да се обърне внимание и на следното. Един от ораторите заяви, че е, се надява да има мир в света и ако имаше мир, нямаше да има такива проблеми. Мисля, че следва да признаем, че в един е, глобален свят, в който живеем, където информацията е безплатна и е много лесно да се придвижваш, ще има миграционни потаци, потоци. И ставаме свидетели на нещо като преселение на народите в момента. Това много се обсъжда в отделните европейски държави. За мен съответно не става дума само за това дали има мир в света или не защото наистина ставаме свидетели на преселение на народите и всички държави трябва да вземат е, отношение по проблема, особено когато става дума за е, тежка економическа ситуация. Така, всички, които са изказали желание, няма да могат да вземат думата. Искам да приканя всички да се придържат към едноминутно изказване, за да може така представители на всички политически групи да се изкажат. Съжалявам, с толкова време разполагаме. Моля ви, помогнете ми, опитайте се да се изкажете само за една минута, за да имаме нов тур от въпроси и после да е, получим отговор. Госпожа Кораца Бил, представител на Европейската народна партия. Е, госпожо министър, дам, е, господин министър, вие говорите за обща европейска политика в областта на миграцията. Приветствам това. Искам да разбера как ще се постигне според вас това. Като представител на Швеция искам да има по-активен диалог между Швеция и Дания. Това е традиция в северния свят. Винаги сме се придържали към най-високи високи стандарти на е, човечност, човешко достоинство и макар и да не сме приключили е, целият пакет по обежището съобразно конвенциите, надявам се и ясно да се, раз... да се разреши въпроса с е, шенгенското пространство и хора като мен ще настояват да се възстанови свободното движение на хора. Надявам се и вие да помогнете за това. Вие говорите е, за обща политика, но взимате национални решения. Това ме тревожи. Освен това, е, какво правите по финансирането? Е, какво правите по финансирането на международните агенции? Следващия изказващ господин Сариус Волски има думата сега. Госпожа Лауристин, благодаря ви. Чуваме най-различна информация от медиите. Аз съм представител на Инстония. Ние сме от същия регион. Важно е да разберете, това, което става в Дания, веднага става стандарт за останалите представители в региона и за по-удалечени места. Така че това, което вие правите, е, става общ знаменател за останалите и не се отнася само за Дания. Имам пет въпроса. Е, първо, когато говорим за събирането на семействата и правата на децата. Примерно, ако дойде баща с прохождащо дете, е, майката ще бъде ли отдалечена 3 е, години въпросите свързани е, с е, това как се квалифицират тези хора. Е, имате ли информация за структурата? Какви са им доходите? Каква им е професията? Трети въпрос – е, когато говорим за съразмерност, за пропорционалност е, в общия свят, неща като компютри и като смартфон са част от самоличността на лицето. Как ще разрешите този въпрос? Четвърти въпрос във връзка с пазара на труда. Извинете, това е най-важното. Е, достъпа до пазара на труда е най-важното. Така че как гарантирате достъпа до пазара на труда на тези лица, за да могат да си спечелят някакви средства? Благодаря ви.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 Не зная за какъв период разполагате с информация, последните 10, последните 20 или последните 15 години. Това е първият ми въпрос. Второ, по това време и през този период колцина от тях са станали датски граждани чрез натурализация – било а, чрез натурализация всъщност или, чрез, или по силата на закона на земята. Ако разполагате с такава информация, ние ще бъдем в състояние по-правилно да преценим ситуацията, в която се намирате. Благодаря ви за всичко, което ни казахте днес, тъй като ние със сигурност ще обсъждаме темата и по-нататък. Затова е много добре, че датското правителство ни запозна с позицията си. Благодаря, госпожа Интвел. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, добре дошли на министрите. Много се радвам, много положително е, че сте тук. Няколко бързи въпроса. Как а, е, определяте понятието сантиментална стойност? Ако някой минава хиляди километри, за да спаси живота си. Какво може да носи в малкото багаж, който е в състояние да опази? Второ, коя част от разходите, които правите, всъщност се покрива от вещите, които иземвате. Аз знам, че това е въпрос не само към датското, но и към други правителства. Няма ли да е по-ефтино и за вашето правителство да има обща европейска политика, вместо от всеки беженец да вземате по няколко стотин евро? Трето, сравнението с датските граждани не го разбирам, защото е, датските граждани могат да имат други вещи с не така сантиментална стойност, които могат да продадат е, в случай на необходимост. Тези хора не, не разполагат с нищо. И последно, е, може ли да се настоява за истинска европейска политика? Какво прави датското правителство в тази връзка, за да спрем да падаме надолу? свободно падане, защото правителствата започват сега да се надпреварват. Госпожа Бьорк, както вече беше казано, е, ответната реакция на държавите на ЕС играе своята роля. И много е важно, ако ще търсим европейски решения, да прокараме съответните граници, на последно място границите на приличието различните държави в Европейския съюз, особено Швеция, не спазват международните договорки. За мен е много страшно и аз се ужасявам, като видя какви мерки се предприемат. Събирането на семействата. Кои ценности следваме в това отношение? Децата на, на бежанците по-малко ценни ли са от нашите? Е, нямат ли всички едни и същи е, права? Или просто не ви пука е, какво мислят всички останали. Мисля, че затваряме Европа като една крепост и мисля, че ние в парламента и във всички държави членки трябва да спрем тези тенденции. Надявам се, че ще има сериозни промени в скандинавската политика за убежище. Благодаря. Госпожа Валеро. Благодаря. В началото искам да подкрепя шведските колеги. Е, срамувам се, защото Швеция въведе нови закони. Много е неприятно, че когато някой направи грешка и друг прави грешка, две грешки не водят до правилно решение, а до двойна грешка. Казахте, че само онези, които са преследвани, ще имат право на убежище. Като погледнем обаче тази категория лица, ще видим, че всички от тези, които бягат от войни, май не са лица, които са преследвани. Те са в категорията хора, които имат нужда от альтернативна защита. Какво да кажем тогава? Хора бягат от ужасяващи войни, събития, деца бягат от, от Сирия, от бомби, бомби, които се пускат на пазари и така нататък. Това е война, която засяга всички. Само, че лицата не са лично преследвани. Какво ще направите за онези, които бягат от войни, защото те не са в категорията преследвани лица? Благодаря. Госпожа Винбери. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук. В началото казахте, че Онези, които могат да се справят сами, ще трябва да го направят. Няма нищо странно в това. Ако дойдеш в Дания или в Швеция и имаш богатство с себе си, повече от 10 000 датски крони, и ясно е, че тези пари трябва да се използват за да се издържаш. Ако направя сравнение с шведските и датските граждани, а такива сравнения бяха направени тук, и съответно си загубя работата, ако съм шведски или датски гражданин, ще получавам някъде около 10 Хиляди крона, но ще ги получавам само ако си продам автомобила. Значи трябва ли да дискриминираме датските и шведските граждани и да позволим на тези, които тъчат убежище, да идват с съкровища? Мисля, че сте напълно прави и Швеция трябва да копира вашето предложение. Uh, Господин Войкт, благодаря, госпожо председател. На гостите не трябва да се благодари. Те са поканени да ни дадат информация. И германското правителство можеше да е, бъде поканено, тъй като то носи отговорност за деактивирането на Шенген. Ние имаме аналогично решение да се плаща, когато получаваш помощи за студентите. Така че принципът е е, верен. В момента, в който студентът си намери работа, той започва да връща заемите, които е използвал по време на следването си. Защо? Да не прилагаме този принцип и към кандидатите за статут на беженец. В крайна сметка прилагаме го към собствените си граждани. Всичко зависи от това с какво разполагат. От 21 300 е, души, които споменахте, колко сте взели? От всеки и общо. Достатъчни ли са конфискуваните средства, за да покрият огромните разходи за издръжка на системата за предоставяне на убежище? И така давам думата отново на министрите. Техен наред е. Моля ги да бъдат лаконични. След две минути трябва да преминем към гласуване. Моля да имате предвид, че сме притиснати от времето. Благодаря ви. Госпожо председател, ще се опитам да съм максимално бърз. Първо искам да благодаря на всички за въпросите и за коментарите. Имаше хора, които подкрепиха Дания и имаше такива, които отхвърлиха политиката на Дания. Мисля, че е много добре за диалога да чуем различни позиции и да разсеем всякакви съмнения. Госпожа Кораца Билт. Ние подкрепяме да има общ е, опит за гарантиране на пространството е, на пътуване без гранични проверки. Защо? Защото ние сме свикнали с определени условия и затова ще имаме политическа инициатива и Дания ще даде своята дан. Ние смятаме, че трябва да се спрат конфликтите. Това е голяма част от този опит, който ще направим. Дания през последната година даде 100 милиона евро за подкрепа за спиране на миграцията. Между 2010 и 2015 година сме заделили 1,5 милиарда евро за хуманитарна помощ. Бюджета за следващата ни година предвижда 245 е, милиона евро за хуманитарна помощ. Това е най-голямата помощ, която сме давали в историята или ще дадем така че не можем да говорим за постоянно влушаване на, на ситуацията. Мисля, че това е положение, в което трябва да търсим общи решения, най-добри решения за всички нас и освен това трябва да зачитаме е, онези решения, които отговарят на съответната държава и на нейните търсения и изисквания, защото трябва да защитим все пак и скандинавския модел на благоденствието министърката. Ще се опитам да отговоря на въпросите с конкретен характер. Например, какво е определението за предмет с сантиментална стойност? Всъщност ще чуем а, обяснението на самия кандидат за обежище. Ако става дума за часовник или за пръстен и то е с такава стойност, Последната инстанция в това отношение ще бъде съда. Попитахте за телефоните. Телефоните ще остават у кандидатите за убежище. Няма да ги конфискуваме. Попитахте имаше коментар извън микрофон, попитахте за правилата за събиране на семейства. Още веднъж искам да кажа. Има три категории има хора, които са лично преследвани. За тях ще въжат същите правила. Същото въжи и за тези, които са бежанци по определени конвенции. И на трето място тези, които са обект на средносрочна защита. За тях ще отложим е, възможността за събиране на семейства. Е, това са 20% от кандидатите за обежище през последната година. Те получиха такава средносрочна закрила. В заключение, искам да кажа, че чухме критиките, които бяха отправени и Взимаме предвид различните въпроси. Надяваме се, че сме успели да представим нашето предложение по един добър, обстоен начин. Още веднъж искам да подчертая, че ние сме напълно убедени, че спазваме на 100% всички международни конвенции, конвенции, които сме подписали и ратифицирали и както по-рано заявих – Смятаме, че има много сериозни аргументи в полза на предложението за събирането на семейства. Това предложение отговаря на член 8, който споменах няколко пъти. Утре датския парламент ще гласува това предложение и Онези, които подкрепят предложението, са всъщност представителите на четирите най-големи групи в Европейския парламент. Те ще гласуват за предложението утре, така че виждате, че има широка подкрепа в Дания, е, както и в Европейския парламент. Благодаря. Не, на никого повече няма да дам думата. Какъв процедурен въпрос искате да поставите? Моля ви. Мадам ла президент, je dois vous dire que le simulacre de débat. Госпожо, е, е, този, това наподобяващ наподобяваш дискусия. Това е най-скандалният пример за обезчестяване на Европейския парламент. Е, е, час и 20 минути, за няколко секунди дадохте думата на някой изказващи се. Но нямаше, подчертавам, нямаше дискусия, дори нямаше и диалог нямаше диалог. Е, казвам го с добронамереност. Аз съм скандализиран. Е, чух отговорите на министрите. Тези отговори изобщо не ни удовлетворяват. Е, тези отговори са в жестоко противоречие с договорите и с ценностите на Европейския съюз. Това е скандално. Аз мога да разбера много неща. Е, аз не се противопоставям системно на това да се взема предвид е, какво е имуществото на хората и така нататък. Но не се отговори на въпроса. Какво означава сантиментална стойност за определен предмет? Никой не отговори. Полицайите ще оценяват е, така на място каква е тази стойност. Аз съм скандализиран, аз изпитвам срам като европейски депутат за това, че присъствам на някакво подобие, подобие на на дискусия. Благодаря на двамата министри. Нямаше дискусия и вие носите отговорност за това. Знам, госпожо, знам, че това ви поставя в неудобно положение. Вие не искате да се говори за Унгария, не искате да се говори за Полша и сега не искате да се води дискусия, защото това ви поставя в неудобно положение. Това е скандално. Скандално е спрямо това, което ние представляваме. Не мога да го допусна. Не мога да го допусна. Това, което организирахте, не е демократичен дебат. Това не е демократичен дебат. Това не е демократичен дебат. Е, трябва да се срамувате. Ще уведомя. Приключихте ли? Приключихте ли? Можете да излезете от залата и да продължите. Госпожо Викстрам, като координатор ви моля да се опитате да успокоите колегата си. Моля, опитайте се да успокоите колегата си. Това е невероятно и безпредседентно. Yes, да, като координатор ви моля да го направите. Immediately. Okay. So now... И така трябва да обявя края на е, това е, заседание. Е, казва председателката. Ще уведомя председателя за станалото. Темата ще бъде включена в следващото заседание на координаторите. Благодаря на министрите за участието им, за това, че се опитаха да отговориха на въпросите. Аз не определям дневния ред, не определям коя точка за колко време ще се разглежда. Приключваме заседанието до тук. Искам да преминем към гласуване. Благодаря ви за участието. Продължаваме след една минута. Колеги, моля тези, които трябва да напуснат залата, следва да го направят сега. Трябва да продължим с другите точки от заседанието. Това заседание ще продължи до 7 вечерта. Моля ви. Стигаме до гласуването. Моля ви да заемете местата си. please? Okay, I continue. Uh, Продължавам със следващата точка от нашия дневен ред. Присъединяване на Хърватия към конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности. Господин Ждеховски, вие сте докладчик. Желаете ли думата ако не, преминаваме направо към гласуване. Гласуваме само един път по електронен път. Надявам се, че всеки от членовете на комисията разполага с карта за електронно гласуване. And now, now I open the vote. Давам начало на гласуването. Okay. Did everybody... Okay, I close the vote. Край на гласуването. Край на гласуването. 48 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравявам господин Ждеховски. Това бе гласуването. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред а именно изказване на директора на новата агенция за правата на човека на доклада за проследяването от службите за сигурност, фундаментални права и средства за защита гаранции в Европейския съюз. Моля да заемете мястото си. Е. Please.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 И така, господин Офлерти, това е първото ви изказване пред комисията Либе като директор на Агенцията за фундаменталните права. Добре дошли в нашата комисия. Поднасям ви нашите пожелания за успешна работа, успешна работа и съвместно с нас. Докладът който ще ни представите, е изготвен по искане на парламента съгласно резолюцията му от 12 март 2014 година за масовото електронно следене на гражданите на Европейския съюз. Ще ви дам думата най-напред да ни запознаете с доклада, след което думата ще имат координаторите и другите членове на комисията, които желаят да се изкажат. Имате думата, господин Офларти. Thank you very much. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на комисията. Голямо удоволствие е да бъда при вас тук днес. Някои от вас ще си спомнят, че е, беше много по-неудобно за мен положението ми, когато е, се виждахме последния път. Марио Таймър, мой колега, ме придружава днес. Той изигра ключова роля в изготвянето на доклада. И тъй като съм нов за работата, Марио любезно се съгласи да дойде с мен днес, за да отговори на въпроси, за които са необходими технически познания. Днес ви запознавам с доклада на ФРА за проследяването от службите за сигурност, фундаменталните права, средствата за защита и гаранциите в Европейския съюз. Много се радвам, че това е първата ми среща с вас, защото докладът е ваш. Комисията помоли агенцията да разработи този доклад и ние с голямо удоволствие се нагърбихме с задачата да извършим проучване за защитата на основните права в контекста на масово проследяване. Докладът е изготвен преди да встъпя в длъжност и за това мога да кажа някои неща за него, които обикновено един директор не, не се очаква да каже. Чел съм доклада и напълно е, споделям е, вашето критично отношение. Докладът е нещо ново и уникално е, във връзка с проследяването, което съществува и прилагането на нормативната уредба. Схвърля се светлина върху редица празноти и недостатъци на законодателството, за които е необходимо по-нататъчно внимание и предполагам, че ние ще го имаме предвид, а и вие ще го имате предвид в по-нататъчната си работа. Докладът бе последица от разкритията на Едуард Сноуден, които предизвикаха скандали по целия свят. Тази комисия през март 2014 година направи анкета и призова не само да се сложи край на масовото проследяване, но и всъщност вие направихте пътна карта за по-нататъчни действия. Вие припомнихте колко неотложни са действията, като се имат предвид и ужасните терористични атаки от 2015 година. По някакъв начин тези терористични нападения поставят проследяването на по-висока плоскост, отколкото основните права и е задължително да върнем баланса. Е, през октомври в е, собствена резолюция вашата комисия изрази опасенията, че се прави прекалено много за гарантиране на легитимните права на хората в контекста на масово проследяване. Ние в агенцията извършихме тази работа, която ни помолихте и предлагаме доклада на вашето внимание, убедени, че защитата на основните права и борбата с тероризма са две страни на една монета. Въпросът опира до равновесие на основата на закона. Нека сега накратко се спра на доклада. Анализът е посветен на три конкретни, отделни, но свързани теми. Първо, Коя нормативна уредба урежда дейността на службите за сигурност при проследяване? Второ, какви независими и обективни е, системи за защита съществуват? И трето, какви средства за защита могат е, да използват физическите лица, когато смятат, че правата им са нарушени? Изходна позиция на този анализ е, не е нищо ново. Прави се обзор на е международноправната уредба на защита на правата на човека. Хартата на Европейския съюз, европейските актове и актовете на ОНЕ, защото те взаимодействат и с законодателството на държавите членки. Целият този комплекс дава много силна защита на правото на личен живот, свободата на изразяване, е, защитата на данните. Второ, няма е, никакво съмнение, че е, тези права имат отношение към проследяването. Е, и следователно е, се поставя въпроса дали самото проследяване отговаря на изискванията за законосъобразност, необходимост и съразмерност. И всичко това се превръща в критерии за правомерността на проследяването и съответствието му с изискванията на националната сигурност. Категорична констатация от работата ни върху доклада е, че не съществува панацея за всички ситуации. Начинът по който една държава членка организира е, своите служби за сигурност може много да се различава от е, тази организация в другите държави членки. Службите за сигурност имат различен мандат, различен обхват. Това много затруднява сравнителния анализ. Сега ще се спра на някои от възловите констатации. Нашите констатации, отразени в доклада, показват, че с изключение на Кипър и Португалия, всички държави, членки на Европейския съюз, разполагат с нормативна уредба, която регулира целенасоченото проследяване, т.е. проследяването на конкретно посочени индивидуализирани лица. Франция, Германия, Холандия, Швеция и Великобритания, пет държави членки, имат подробни закони за условията, при които се използва сигнално проследяване. Тоест, използват се данни, за да се намери обекта, а не обратно. Не се тръгва от обекта, за да се съберат неговите данни. Само от пет страни регулират събирането на оперативни данни чрез сигнали. Следователно, тук е на лице една празнота. Е, извън тези пет държави членки, е, може би е, комисията би била много заинтересована от положението в другите държави членки и защо при тях липсва такова регулиране. Контрола върху проследяването е от ключово значение. Трябва да има такава нормативна уредба за контрол, за да се гарантира правомерността на проследяването. Второ, една добре функционираща система за контрол гарантира отчетността и отговорността на онези, които проследяват. И трето, това е пътя към защитата на е, пострадалите от неправомерно проследяване. Също така системата за контрол може да дава съвети на тези, които извършват проследяване. Това е много важна възможност при трудните условия, при които се извършва проследяването. Отчетността дава възможност на службите да изпълняват правомерно задачите си, особено като се има предвид колко се различават законодателствата в държавите членки. Контролът се упражнява от парламенти, от съдилища, от експертни органи, Голямо е разнообразието в държавите членки, а някъде има и съчетание на всички тези контролни механизми. Детайлите ще откриете в доклада. Има някои празноти, абсолютно очевидни празноти, вакууми. Ирландия, Малта, Финландия и Португалия, например, не разполагат с никакви възможности за парламентарен контрол. В Кипър, Гърция и Швеция не съществуват специализирани комисии, които да следят работата на службите за сигурност. В други държави членки такива комисии съществуват, но не всички имат неограничен достъп до класифицирана информация, което означава, че не могат пълноценно да изпълняват функциите си в известен смисъл. Също така специализирани контролни органи е, специализираните контролни органи могат е, да се натъкнат и на пречки в работата си поради ограничена компетентност, правомощи, експертни познания, ресурси или липса на ресурси и липса на независимост. На практика тези проблеми от части се преодоляват чрез, да кажем, новия френски закон за оперативната работа. Изисква се експертните органи да бъдат и технически компетентни. Само в 7 държави членки органите за защита на личните данни имат същите правомощия по отношение на оперативните служби, както и по отношение на другите администратори на данни, които контролират. В огромен брой държави членки тези органи за защита на личните данни нямат никакви правомощия спрямо оперативните служби. Може би парламентът ще се заинтересува и тук от това. В Италия, и това е добър пример, Органите за защита на личните данни и оперативните служби имат координиран меморандум за разбирателство, където се развиват правомощията на органите за защита на личните данни. За да се гарантира законността на проследяването е необходимо да има предварително одобрение или издаване на постановление от подходящ орган. В 17 държави членки съдии или прокурори постановяват актове за одобрение на наблюдението на конкретни лица. Има и парламент парламентарни контролни комисии в Германия и Швеция е, също могат да послужат като пример. Защото по този начин се е, преодолява е, законодателната празнота, когато се извършва безразборно проследяване. И най-сетне много важно е да имаме предвид делото Сабъл и виси срещу Унгария пред Европейския съд по правата на човека. То ще се отрази върху нашата национална практика. В това дело съдът цитира вашата резолюция от март 2014 и каза, че могат държавите членки да се борят с тероризма чрез проследяване, но винаги при наличие на подходящи гаранции, за да не се стига до злоупотреба. По-конкретно, съдът приема за неприемлива липсата на оценка за това дали е необходимо и пропорционално прехващането на съобщение. И особено е критичен към липсата на средства за защита срещу нарушенията. И сега се спирам на изключително важния въпрос за средствата за защита. Въпросът към кого да се обърнете за помощ, ако сте пострадал, е въпрос, на който трябва да се отговори, за да могат е, онези, които са пострадали от нарушенията на правата, да търсят защита. Е, за пострадалия винаги е трудно е, да потърси правата си в тези случаи, защото оперативната работа по необходимост е съпроводена от секретност в държавите членки винаги има ограничения на правото на достъп до информация по съображение за заплаха за националната сигурност и е, липса на съответствие с целите на съответния оперативен орган. Е, Агенцията за правата на човека не критикува изискването за поверителност, а по-скоро степента, до която се налага непрекъснато да проверяваме правомерността, необходимостта, правомерното упражняване, пропорционалността е, при спазването на това ограничение. Освен това, много несъдебни органи са натоварени с е, оказването на защита на пострадалите лица и те нямат достатъчна техническа експертиза или не могат да постановяват задължителни актове. Е, само половината държави членки имат такива органи с възможност да постановяват задължителни актове. Това е съдържанието на доклада с който ви запознах. Всъщност, аз само сложих началото на вашето запознаване с тази изключително важна информация. Надявам се, че тя ще бъде полезна навсякъде в Европа. Ние не сме приключили с тази работа. Нека сега преминем към следващите стъпки в съответствие с вашето изискване. До сега анализът показва потребност от ясни, достъпни е, закони, е, контролни системи и средства за защита. Всичко това трябва да се допълни чрез теренни проучвания на начина по който съществуващите закони в действителност се прилагат. Вие знаете, че законът е това, което се прилага на практика. За тази цел провеждаме събеседвания е, с представители на парламентарни комисии, експертни органи, органи за защита на личните данни, правителства, НПО, журналисти и частния сектор и организираме посещения в 7 държави членки. През едните месеци ще посетим Белгия, Германия, Италия, Франция, Холандия, Швеция и Великобритания. През 2017 ще можем да ви дадем комплексен анализ, като допълним картината на това какви закони действат в момента в държавите членки и как се прилагат на а, практика. Е, нека допълня. Мисля, че тук можем да ви бъдем особено полезни. Мисля, че няма друга агенция, която може да ви предложи правен анализ на фона на социално-економическата картина в една страна. Затова ние изключително много ценим искането ви към нашата агенция да изготви този доклад за вас. А, е, мисля, че агенцията е просто гладна за такива искания и ще останем гладни е, и в бъдеще. Защото подобно искане ни позволява да направим това, което Европейският съюз е искал от нас, когато е създал агенцията ни. За това абсолютно искрено очаквам въпросите ви и е, сега искам да дам думата на колегата, е, т.е. ще дам думата и на колегата Марио, когато отговорът ви е, изисква техническа експертиза. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите които са се записали за изказване. Господин Коели от НП. Благодаря, господин ти за вашия доклад, за вашето представене. Смятам, че той е много добре изготвен и определено е в област, в която съществуват национални компетенции на държавите членки, но това е област и в която можем да обменяме най-добри практики и да разберем по-добре кой какво прави. А, така като гледам, за мен има два основни въпроса компетенциите и надзорните органи. По отношение на компетенциите, докладът е много добре изготвен. Още веднъж поздравления за това. А по отношение на надзорните органи, тук мисля, че се намират най-сериозните проблеми. Например, казахте вие, че в Португалия няма парламентарен надзор. Това е вярно от техническа гледна точка, но имаме експертен надзор, който е избран чрез две трети от гласовете. Това е екип от трима души, най-че, в повечето случаи това са депутати. И той извършва парламентарен надзор. Той е вид парламентарен надзор, но не пряк. Също така, в проучването посочвате държавите членки, които имат съдебен капацитет да се вземат решения, ако дадена намеса е правомерна, преди самото осъществяване на намесата. Та, въпроса ми и коментар е, че няма значение дали тези гаранции са разписани в закона, ако съда е посочен съдника е посочен от правителството. Така че въпросът ми е кой има правото на, на надзорен орган и в качеството му на какво? Тоест, ако в парламента са необходими само 50% от гласовете, за да се избере надзорен комитет, или както в Португалия две трети от гласовете, то тогава правата на мълцинствата са зачитани предвид изискването за две трети от гласовете, а не за 50% от гласовете. Имате някои държави, в които има парламентарен надзор, но там членовете на парламента се избират от правителството. И не може да казвате, че става въпрос за действителен надзорен парламент, парламентарен надзор. Защото или той трябва да произлиза от членовете на правителството, или от съда. Та, за да приключа, много ми се иска да има таблика като тази на страница 59 или 49 от вашия доклад, която да урежда този, този въпрос, да внася яснота по него. Каква е степента на независимост или на съдебния надзор, или на, на парламентарния надзор. Кой има правото да определя хората, които ще извършват надзора? защото именно това е въпросът за легитимността, който може да промени областта, в която се говори и може да натни везните за това дали става въпрос за действителен надзор или за това институциите да контролират надзора. Благодаря. Благодаря господин, господин Коели, госпожа Ципел. Благодаря, госпожо председател. На първо място благодаря за доклада. Работата на Агенцията за основните права е такава, че тези доклади водят до още въпроси, които трябва да се разрешават и в политическата сфера. Та за това искам да изтъкна някои въпроси, които са важни. Вие също ги подчертахте. Очертахте и разликите между теорията и практиката. Това не е само в областта на националните надзорни органи. Те имат много компетенции, но го виждаме и в е, рамките на нашите служби. И наистина нелека задача е да се е, проумее точно какво се случва на хартия и какво се случва на практика. Та, имам конкретен въпрос по отношение на задачите на тайните служби. Също така, по отношение на пространството на свободи и правосъдие, което не е общо. Не знам дали ще е добре да разгледате този въпрос, да се види дали не е добре да се очертаят по-общи правила за разузнавателните служби, дори ако става въпрос за национална сигурност, защото националната сигурност не е само национална, имаме и обмен на информация и това винаги в известна степен засяга и гражданите на други държави, така че въпросът е какво се случва там. По парламентарния надзор няма да минавам по всичките теми, по които говорихте вие и които споменаха колегите ни, но в Европейския парламент има един проблем, къде е нашия надзорен орган, който има достъп до всички поверителни документи и може да ги проверява. Освен това, което се случва в заседанията при закрити врата. Мисля, че тук в Европа има един проблем, който трябва да се разреши. И по отношение на различните определения на работата на разузнавателните служби е, и за това как можем да постигнем уподобяване на правилата за тяхната работа, мисля, че тук мога да отправя един призив – Например, аз лично мога да бъда ощетена поради работата на разузнавателните служби. auch da sehe ich noch ein Problem, wie man damit umgehen kann. Ähm, insofern, wenn ich mir den поради поради неправомерни е, разследвания от страна на разузнавателните е, служби, които разглеждат различните инициативи и задачи в моята работа, които определят и бъдещи решения. Как може да се разреши това, за да се видят какви са нашите, нашите възможности, за да упражним влияние върху националното законодателство в областта на промените при разоснователните служби. Благодаря, господин Кирков. Благодаря, господин председател. На този етап ще бъда кратък. Както знаете, в повечето държави има законова рамка, уреждаща работата на разузнавателните служби. И в крайна сметка, сигурността на всеки един от нас, а и на, цялата, и на цяла Европа е много важен елемент в това. Но искам да се съсредоточа на следния въпрос. Ако се наложи да се предприемат корективни действия по отношение на неправомерно използване на разузнаване, например в областта на търговското разузнаване. Най-често става въпрос за разузнавателни агенции, които са официални институции в държавите членки – и смятам, че тук въпроса за характера на търговското използване на данни и възможното му разширяване до злоупотреби и е, всичко това налага възможности за корективни действия. И трябва да кажа, че има голямо разминаване между държавите членки в Европейския съюз по отношение на начина по който да се потърсят или получат гаранции и средства за, защита, за правна защита, както и професионалните умения и експертни познания в съдебната сфера, които където се разглеждат тези изключително комплексни въпроси. Някои държави имат процедури, при които дори ако не може да се разгледа индивидуална жалба в съда, има някакъв метод, чрез който да се провери дали въпросът е бил адекватно разрешен. И смятам, че това разминаване между държавите е нещо, на което трябва да обърнем голямо внимание. Също така, мисля, че повечето държави трябва да, всички държави трябва да имат и повечето имат механизъм за разглеждане на правомерни жалби, идващи от органите. Разбира се, това не се случва, когато става въпрос за международни или трансгранични ситуации и мисля, че тъкмо тук идва ролята на Европейската агенция. Но важно ни е да имаме разбиране за съпоставимостта по отношение на получаването и търсенето на средства за правна защита. Знам, че не е лесно, защото всички имаме различни правни системи, различно уреждаме въпроса за сигурността. Приветствам този доклад, но смятам, че работата по гарантирането, че в съответните ситуации европейските граждани и на правните средства предстои да се свърши. Благодаря, госпожа Ерст. Ja, ich war jetzt etwas verwirrt, aber alles gut. Äh, zunächst erst einmal möchte ich Ihnen sehr herzlich danken. Госпожа Аранс. На първо място благодаря за този доклад. Той действително е важен. И действително сега трябва да пристъпим към следващия етап, както вече се каза. Е, документът съдържа интересна информация, но както и госпожа Ципъл, искам да попитам какво правят разузнавателните служби, какво трябва да правят и какво не трябва да правят, когато става въпрос за национална сигурност. Когато има атентат, веднага се дават повече компетенции на разузнавателните, на тайните служби и разбира се, се поставя акцент върху опазването на сигурността на всички. Та, да, можем ли да говорим за мрежа между тайните служби и разузнавателните служби? Защото за нас е необходимо да може да се извършва надзор върху тези служби. Това е важно по цялата проблематика за разузнаването. Разбира се, в Германия имаме конкретни инстанции за това, но ако се разгледат нещата по отблизо, става ясно, че важната информация не преминава, не е ясна и не се знае точно кои документи се представят. Ние, като членове на Европейския парламент, не получаваме почти никаква информация по е, използването на определени документи. Или в ситуация на тревога изведнъж се появяват документи. Така че как би трябвало да функционират разузнавателните служби или необходимо ли е да се промени тяхната работа? Аз изпитвам някои съмнения по отношение на потребността от контрол на разузнавателните служби, но така или иначе има много работа в тази област. По юридическия аспект, правото за жалба тук всеки е засегнат с това дали има право или не. И смятам, че е трябва да се даде ясна информация на гражданите, когато те са пряко засегнати в съответната ситуация. И как можем да гарантираме, че ще защитаваме повече правата на гражданите. Благодаря, госпожа Гомеш. Благодаря ви за доклада. Благодаря ви за това, че внесохте яснота в, за ситуацията в моята страна Португалия, защото е важно да се каже какво се случва. За тези, които казват, че искат да се получат от опита от миналото, знаете, имахме диктатура, при която имахме разузнавателни служби, които се намесваха в живота на хората и трябва да кажа, че дейността на разузнавателните служби не беше регулирана преди в Португалия. Така че имаше диспропорционално функциониране на тяхната е, дейност. Имаше опит тя да бъде регулирана наскоро, но той не, не успя. И това е силно притеснително, защото няма демократичен контрол. И в момента има дело в е, съда, при което бившия директор на разузнавателните служби се възползва от възможността, от въз се възползва от факта, че не подлежеше на демократичен контрол, за да шпионира компании и да събира информация, която се продаваше на други компании. В момента се води дело в съда по този въпрос и то е скандално, защото в съда беше казано, че това е, е ситуацията с разнознавателните служби и работата им е напълно неправомерна. Така че не приемам коментара ви, че това е само национална компетенция, а не европейска. Основно право на европейските граждани, не само в моята страна, но и на всички граждани и на всички, които имат връзки с нея. И не можем да пренебрегваме този въпрос повече. Разбира се, аз обвиних националния парламент за а, начина по който бе разгледан този въпрос. Имаше екип, който уж извършваше демократичен контрол, но знаем, че той е напълно на повърхността. Също така няма съдебен контрол на дейността на разузнавателните служби, по-специално по отношение на прихващането. Така че няма съдебен контрол, няма и демократичен контрол. И не мисля, че трябва да се задоволяваме, като казваме, че тази област е национална компетенция. Благодаря ви за доклада и смятам, че този парламент има дълг да представи този доклад на държавите членки, особено държавите, които са в ситуация като в моята, и да предизвика реакция в националните парламенти, защото тази ситуация не може да продължи да съществува. Тя не само накърнява основните права на гражданите на Европейския съюз, но и усъкътява способността за вземане на решение и, и също така надежността на разузнавателните служби в момента, в който се нуждаем от тях повече от всякога. Госпожа Лауристин, благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря за този доклад. Той е изключително важен, особено за страни като моята. Там няма възможност за надзор от страна на надзорния орган в областта на, на данните. Мисля, че всички трябва да осъзнаят, че трябва да се борим за демокрацията и трябва да се борим срещу тенденциите, които наблюдаваме към авторитарно управление, независимо дали става въпрос за авторитарно управление съветски стил или не. Гражданите трябва да знаят е, какво се случва, кога ги наблюдават, е, да получават необходимата информация и трябва да има национални органи, които да контролират това, което се случва. Вие представяте много различна картина в различните държави членки, що се отнася до човешките права. Много е важно да имаме конкретна, точна, подробна информация и за онези страни, където няма необходимата структура, тя трябва да се изгради. Много е лесно да се каже, навсякъде се случва едно и също нещо и никой не може да се намеси. Ето, виждате сега, картината е много различна. Добре е да имаме средства за правна защита и се надявам, че всяка държава членка ще има ефикасна система за защита на основните права на гражданите и ще има институции, които да се занимават с националната сигурност и контрол върху тези институции. Благодаря. Думата има господин Фос. Благодаря. Благодаря ви за това, че представихте този доклад. Той е много добър. За мен това е само една първа стъпка. Това е само началото на отговорите на много въпроси, които не са получили е, своя пълен отговор. Има нещо, което е особено интересно. Имаме масово наблюдение на граждани, технологичното развитие по някакъв начин насърчи е, това наблюдение. Ако погледнем член 5 от Конвенцията за основните човешки права или Европейската конвенция за човешките права, е, ще видим, че е, сигурността и навлизането в личното пространство винаги вървят ръка за ръка. и много трудно да се е, напипа точния пулс, е, да се намери равновесието така, че гражданите да са в е, безопасна ситуация. Много е трудно да се каже имаме нужда от това, това и това, А, Б и С, за да се защитим срещу тероризма, организираната престъпност. Къде обаче е границата? Къде точно се казва сега вече има навлизане в личното пространство на човек? Всички имаме отделни дефиниции за национална сигурност и в различните държави има много различни представи за това какво означава националната сигурност, тъй като тук играят роля историята на страната, даже нейната география. Затова въпросът е дали може да имаме нещо подобно на европейско ниво. Споменахте редица задачи. Гледайки задачите и мисиите на службите за сигурност в Европа, имало ли е момент, в който е взето решение, че те отиват твърде далеч? Мисля, че би било добре да има списък с предпазни механизми и да кажем това са минималните стандарти за Европа. Всичко останало, всичко, което излиза извън тези рамки, може и да има някаква полза, да върши работа, но не е необходимо. Следващия оратор, това е госпожа Спинели. Искам в началото да благодаря на авторите на доклада, Искам да благодаря на господин Фларти и на Агенцията за основните е, права. Имам един въпрос. Казахте, че се опитвате да намерите предпазни механизми с цел да не се стига до злоупотреба. Искам да попитам как ще процедирате? Как ще защитите правата на хората, тъй като вече има злоупотреби? И така преминавам към една друга тема, която ми е много по сърце. Подаващите сигнали за нередности. Радвам се, че във вашия доклад призовавате за реална защита за подобни лица. Позовавате се на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Тя заяви, че подаването на сигнали за нередности е най-ефикасният начин да се сложи хомот на масовото наблюдение. Трябва да кажа, че съжалявам, че в Европейския съюз не защитаваме подобни тези и оставаме на съвета на Европа да намери средствата за защита е, на подаващите сигнали за нередности, макар че парламента имаше резолюция по темата. Е, така стигам до един друг въпрос. Как ще гарантирате какви методи и какви ресурси ще използвате, за да защитите подаващите сигнали? До сега в различни държави е имало различни подходи. Много често тези хора се разглеждат като шпиони, картици и даже предатели. Например, едно от лицата, което е, хвърли светлина върху скандала Люкс Ликс, не може да се намери работа. Едуард Сноудън получи убежище само в Русия. Нито една европейска държава не му е дала правото на обежище. Затова искам да попитам. Има ли някои държави, които са особено строги в това отношение или целият Европейски съюз някакси не може да намери точното равновесие? Благодаря, господин Войкт. Благодаря, госпожо председател. Аз проявявам интерес към онова, което не пише в доклада. Вече получихте похвали. Казахте, че се радвате, че сте имали възможност да напишете такъв доклад, да разгледате тези теми. Що се отнася обаче до законността на наблюдението, има някои неща, които липсват тук. Неодавна тук при нас е, беше един представител на МИ-6, е, британското разузнаване. Попитахме го е, по този въпрос и той не можа да ни каже нещо конкретно. Вие не сте германски гражданин. Съответно, не подлежите на санкции по един закон в Германия, ако започнете да говорите. Европейците често са, са обект на наблюдение. Е, между другото, в е, Германия е, държавен вестник от 1995-та година дава информация за, за връзките между Германия, Великобритания и САЩ, връзките между тайните служби. Става ясно, че чужди служби са подслушвали милиарди телефонни разговори. Отново казвам, става дума за милиарди разговори, е, милиарди имейли, информация, която е море по своя характер и никой не проверява какво се случва. Трябва ли да имаме доклад, за да се посочи с пръст този проблем? Софи и Нетвелт. Благодаря. Не мога да задам кой знае колко въпроси, защото пропуснах уводното слово. Само един въпрос. Предпазните механизми и гражданските права никога не са абсолютни. Те винаги трябва да се разглеждат на основата на нещо друго. И тук стигаме до съразмерността на масовото наблюдение. Затова искам да попитам, правим ли подобна оценка, защото само преди няколко седмици бившия директор на НСА е, световния шампион по масово наблюдение, направи едно изявление, ако не се лъжа, пред камерата на лордовете и той каза, че масовото наблюдение не че е излишно, но не е толкова полезно, за колкото се смята и може да е контрапродуктивно. И съответно, ако то не е ефикасно, не трябва ли е, предпазните механизми да са още по-високи? Благодаря. Така приключваме с списъка на колегите, които искат да се изкажат. Ще ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще отговоря на много от въпросите на колегите и господин Олдхаймер ще се намеси, ако трябва някъде да се внесе корекция или да се дадат малко повече подробности. Господин Коелю говори за надзорните органи и попита за конкретното положение на Португалия. Парламентарния надзор и така нататък. В доклада казваме категорично, че няма общо решение за всички. Някои механизми за надзор могат да работят много добре в една страна, но не и в друга. И всъщност втория етап на нашето проучване ще ни даде възможност да направим заключение за това, кои конфигурации работят и кои не работят. Защото на хартия всичко може да е розово, но в действителност да не работи добре. Благодаря на господин Коелю за предложението да видим как може да гарантираме независимостта на надзорните органи. Много добро предложение, ще го вземем предвид по време на втория етап от проучването. Госпожа Сипел говори за задачите на тайните служби и за проблеми при обмена на информация. Всъщност, трябва да ви кажа, че Агенцията за основните права е с доста вързани ръце. Ние можем да действаме в ограничен план и не можем, нямаме право да картираме дейността на службите за сигурност. Искам да ви напомня, че имаме искане от вашата комисия във връзка с наблюдението, а не за характера на тайните служби. Господин Кърхоп повдигна няколко въпроса. В началото той каза, че няма законодателна рамка за наблюдението в държавите членки. Искам да кажа, че Нашето проучване стигна до извода, че има целенасочено наблюдение и то подлежи на някаква рамка, но няма рамка за нецеленасоченото наблюдение в държавите членки. Що се отнася до това, което казахте за това, че има несъответствие между държавите членки по отношение на механизмите за правна защита, да, съгласни сме. И във втория етап на проучването ще кажем кои средства за правна защита работят и кои не. И всъщност вие ще трябва да видите дали модела от една държава може да бъде прехвърлен в друга държава и да видим дали може да има паневропейски модел. Ние още нямаме необходимите данни в това отношение. Имаше редица въпроси, повдигнати от госпожа Ернст. Националната сигурност, която се изтъква като аргумент от службите за сигурност. Можем ли и трябва ли да имаме паневропейско определение на национална сигурност? Това не е част от нашето проучване, но мисля, че ще е невъзможно да, да има нещо подобно. Искам да ви кажа това от гледна точка на моя опит. 8 години съм се занимавал с тези въпроси. Отдавна сме се отказали да търсим стандартна дефиниция, защото тази дефиниция би вързала ръцете на държавите членки, като се има предвид, че заплахите се променят постоянно. Естествено, можем да разгледаме отблизо въпроса за това, по какъв начин се изтъква националната сигурност като основно обстоятелство. Благодарен съм на госпожа Гомеш за това, че ни поздрави за доклада. Същото въжи и за другите депутати, които го направиха. Тя ни каза да спратим наколкото се може повече лица този доклад и искам да кажа, че ще го направим. Нашите доклади винаги ги даваме на правителствата чрез е, системата за точки е, за, за контакт. Ние можем да окажем въздействие до толкова, доколкото хората ще обърнат внимание на резултатите от проучването. Но отделяме сериозно внимание на този въпрос. Господин Фос Искам да ви напомня, че настоящия доклад е само отправна точка. Вие самия го казахте. На втория етап ще можем да ви дадем така наречените сурови данни, за да се направи нещо по-смислено по отношение на бъдещите политики. И естествено ще вземем предвид предложението за списък с предпазни механизми във втората фаза. Госпожа Спинели също каза някои много основателни е, неща. Лицата, които подават сигнали за нередности, как те могат да бъдат е, защитени. Ще видим дали можем да отделим внимание на втория етап е, на този въпрос това не влиза безпроблемно в приложеното поле на, на прегледа на законодателството, но вие очертахте какво може да се направи и ако следваме нашите правомощия и нашия мандат, мисля, че можем да дадем своята дан до известна степен. Мисля, че е много важно да се защити дейността на такива хора, защото все пак става дума за демокрация и за, и за защита на човешките права. Госпожа Инетфелд говори за това дали има тест за съразмерност. Всъщност аз очертах необходимостта да има тест за законност, необходимост, съразмерност и да се види до каква степен има защита на нуждите на националната сигурност. чух и аз какво беше казано в британския парламент относно масовото наблюдение на граждани. Мисля, че нашата агенция обаче няма правомощията да прави качествен тест на е, наблюдението, особено на това наблюдение, до което нямаме достъп. Но като цяло мисля, че трябва да има някакъв е, тест и да има рамка на национално ниво, за да може теста да се е, прилага систематично. И сега ще дам думата на колегата. Председателката, моля ви да бъдете пределно кратък, защото има още два въпроса, свързани с вашия, които трябва да се обсъдят. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Като цяло е, беше даден отговор на въпросите. Искам да се спра на две точки. Е, много е, депутати зададоха въпроса за санкцията. Разбира се, ние трябва да видим какви са механизмите за, за санкция. И, госпожо Спинали, вие сте прави, че ключовия аспект на злоупотребата с власт, това е възможността за индивидите да искат защита. Е, говорим както за отделни лица, които са е, конкретна цел и за тези, които не са конкретна цел трябва да създаде механизъм. Е, но мисля, че решението на е, съда е, за защита на правата на човека ще ни дадат някакъв отговор. Както за индивиди, които са конкретна цел, така и тези, които не са конкретна цел. Ние сме с... правили с много въпроси, но при следващата фаза и при следващите апликации ще се спрем на въпроса за обмена на данни между различни разузнавателни разузнавателни служби. Е, именно е, е, тук има съществени празноти в националните разпоредби. Не, така че въпроса, който вие задавате е своевременен. Ние ще се опитаме да отговорим при следващата публикация. Разбира се, много е ясно, че при настоящите въпросници, които отправяме до различни държави членки, е, Та, чрез тях се надяваме да допълним настоящата рамка. Е, дори да не е пълна, все пак ще има указания за националния законодател е, и за това как да бъде приложена тя в националните правни режими председателката. И така, незабавно преминаваме към следващата точка от дневния ред. Нямаме време. Въпросите са свързани помежду си. Благодаря ви, благодаря ви за изказванията. И сега говорим за мрежа, мрежа, която трябва да даде възможност за по-добра координация и сътрудничество между различните агенции. има Ею Лиса беше беше председател през 2015 година, докато е, ФРА поема председателство през 2016 година. И за това бих искала да се обърна към господин Гърков, който да ни запознае с е, постиженията на тази мрежа през 2015 година. В последствие ще е, дам думата на господин Офлайерти, за да ни запознае с основните приоритети за 2016 година. И така, господин Гърков, добре дошъл в нашата парламентарна парламентарна комисия. Заповядайте, веднага можете да вземете думата, за да ни запознаете с най-важните ви дейности през миналата година. Благодаря, госпожо председател. Е, добър ден на всички. Аз присъствам на вашето заседание, за да мога за няколко думи да ви запозная с е, основната работа на мрежата от широкомащабни информационни системи. Тази е, мрежа съществува от 2011 година и е практически инструмент за сътрудничество е, между широкомащабни информационни системи. Е, първо, какъв е приноса на тези агенции към отделните държави членки? През 2015 година мрежата е, е, установи е, приоритети съобразно предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. Кои са тези приоритети? Първо, да се внасят повече доказателства за политическия диалог на европейско ниво оперативно сътрудничество между агенциите, съобразно тези приоритети и съобразно потребностите на държавите членки, е, външна комуникация от мрежата и не на последно място да се увеличи видимостта на тези агенции спрямо институциите и обществеността като цяло. Тези четири приоритета в край на краищата е, трябваше да доведат е, до е, по-голям практически принос на агенциите при прилагането на, на съответната политика, на политиката в съответната област на държавите членки, като разбира се не изпускаме от погледа си основните предизвикателства, заплахите от тероризъм и миграцията. Докладът за работата на агенцията е раздаден на членовете на комисията. Няма да повтарям заключенията. Искам само да подчертая, че всички резултати, които са постигнати от мрежата, са с конкретна практическа насоченост. Те отговарят на определена цел, като винаги се съобразяват с европейските приоритети. Ето няколко примера. Е, нека да посоча някой от най-видимите е, инициативи е, пилотен проект. Uh, да, е, проекта за интелигентните граници. Е, тук е, искам да кажа, че ние говорихме за приноса от гледна точка на развитие на технологията, но също така и от гледна точка на Европол. Освен това, съобразно инициативата на Евроюст за инструментариум за мрежи и информационни продукти, за да се борим срещу чуждестранните бойци мрежа, в която са включени пет агенции, се включиха в самото начало на проекта. Те прилагат концепта deal with the Frontex and EASO. така наречените hotspot, така наречения hotspot. Друг пилотен проект, който се разработи в Гърция, търсят се практически начини от техническа и оперативна гледна точка за увеличение на ефективността на така наречените горещи точки, hotspots значителен принос при разработването на капацитета, мрежи за управление на границите, е, схеми за правоприлагане, а също така и е, е, умения във връзка с шенгенски връзки. Отново, за да отговорим на практическите потребности на държавите членки от гледна точка на заплахите за тероризъм, миграционните потоци и националните им приоритети. Мога да говоря още, но нямаме достатъчно време. Проявявам интерес към дискусията, която се провежда. Освен това, все пак в заключение, важно е да се подчертае, че сътрудничеството между широкомащабните информационни системи е и ще остане важен фактор в намирането на практически отговори на настоящите предизвикателства пред правосъдието и вътрешните работи и пред Европейския съюз като цяло. Аз е, вярвам, че постиженията от 2015 година ще бъдат доразвити и е, разширени през 2016 година е, под председателството на ФРА и не на последно място, за да се справим с настоящите предизвикателства на Европейския съюз в областта на миграцията и на терористичната заплаха, има съществена необходимост от интероперабилност, общи стандарти, технически ниска е, оперативност. Ето защо ние сме натрупали опит и познания. Всички агенции за широкомащабни информационни системи е, те проявяват инициатива, е, ще търсят е, практически отговори в тези области. Е, благодаря ви, очаквам отговорите. Председателка, въпросите. Председателката, благодаря ви, господин Гърков. Благодаря ви за е, яснотата. За първ път някой си спази времето. И ние с, с е, жив интерес е, ще е, наблюдаваме бъдещите ви приоритети. Господин О. Флайерти, благодаря госпожо председател. Искам да изразя своят благодарност на Еюлиса и на господин Гърков за ръководството на мрежата през 2015 година ние поимаме председателството, е, като имаме предвид и други съображения. Е, и на първо място, координацията в нашата мрежа е от критично значение. Ако не работим съвместно между 40 и няколко суверени единици, ние е, чуваме критики от вас за липса на ефективност, за това, че съвместните ни дейности не постигат резултат. Така че мрежата от широко мащабни информационни системи е от ключово значение за да постигнем резултат за държавите членки и за гражданите, които основателно очакват резултати. Това е много важно и от гледна точка на основните права, защото агенциите за основни права искат да има ангажимент и подкрепа на инициативи, които са в естеството на работата им. Не може да има основни права права изолирано. Трябва те да бъдат включени в дейността на всички агенции. Е, така че е, ние, ако не сме част от тази мрежа, няма да можем да е, поемем отговорността, която носим. Ценностите, които подкрепяме, проличаха през последните 10 дни. Аз посетих ход стоп в Италия и в Гърция, в Леспус, Лампедуза и Сицилия и там видях е, как може да се окаже по-добра подкрепа на е, държавите членки в Европейския съюз на място е, по защитата на основните права. Бях дълбоко впечатлен от това, което се постига в Frontex, в ИАСА. От критично значение да работим съвместно, ако искаме да постигнем резултати по тази важна инициатива за горещи точки, така наречените хотспот. Това са впечатленията ми от последните дни. Е, ние вече чухме от директора на EULIS е, какви резултати сме постигнали в мрежата на широко мащабните информационни системи, например по пилотния проект за интелигентни граници. За нас беше голямо удоволствие да участваме в този проект, е, за да е, имаме наблюдение на, е, на граждани на Европейския съюз и на, и на лица, които не са граждани на Европейския съюз, които прекусяват границите, доколко се спазват основните им права. Това е важно за унези, които взимат политическите решения. Е, трябва да има сътрудничество между техническите мрежи. Сега, продължаваме напред. Какво ще представлява мрежата през 2016 година? Казах ви, че има 7 приоритетни области. Не се страхувайте, няма да се разпростирам по всяка една от тях, Съвсем накратко ще ви запозная. На първо място, както вече казахме, ние ще и трябва да продължим сътрудничеството от гледна точка на европейския дневен ред за миграцията. Въпросът е обширен. Чухме какво каза господин Гърков за горещите точки. Впечатленията ми са още много живи. Току-що се връщам от такива хот-стопс. но в по-широк смисъл, най-добри практики за биометрични данни, отговор и на национално и на европейско ниво, да подкрепяме Европейската комисия при подготовката на проучвания за оценка на въздействието, от които ще проистъкат законодателни предложения и така нататък. Втората приоритетна област – Европейска дневен ред за сигурността, как да се справим с сериозно организирана престъпност тук в мрежата трябва да работим за търговията с, чове... с хора, да преразгледаме настоящата европейска стратегия за изкореняване на търговията с хора, мерки за интеграция и за приобщаване, да имаме предвид основните права, равенствата между половете, е, в допълнение е, трябва да има оперативна подкрепа на държавите членки съобразно европейския дневен ред е, предвид цикъла на политиката в Европейския съюз, за да се разрушат национални мрежи от организирана престъпност за трафик с хора говорим и за агенциите за основните права. Тук фокуса отново са основните права във всяка политика, във всяка инициатива в областта на свободата, сигурността, правосъдието и равенството между половете. Това е схемата ни за сътрудничество с, държа... с гражданското общество. Успоредно като агенции ние работим по гарантиране за това, че основните права са включени във всяка област. Това са трите е, приоритета за 2016 година. Но разбира се, има е, трябва да бъдем координирано семейство от агенции, да се спираме на практическите въпроси по-ефективно. Първо, координация при обмена на информацията, особено по е, киберсигурността, електронната сигурност, защото в агенциите е натрупан много опит, но трябва да го споделят помежду си. На второ място, можем да е, засилим е, споделянето в мрежите е, на нашите международни ангажименти, за да можем полезно да се подкрепяме взаимно, като това да се развива оперативно, особено е, когато изпълняваме нашите правомощия. Е, е, говорим за комуникация, можем все по-усърдно да работим, за да стане по-видима съвместната ни работа. Ние можем да се подкрепяме взаимно, за да сме сигурни, че резултатите и видимостта на тези резултати ще бъдат осигурени. Накрая, в професионалното обучение има огромни възможности за сътрудничество в е, е семейството на агенция данъците. Примери е, възниква е, безпокойство сред агенците, е, които могат да доведат до по-голямо сътрудничество и професионално обучение, защита на жертвите, етническо профилиране, но без дискриминация, експлуат адаптация, равенство между половете, правата на децата, обучение на оценители в Шенген. Е, това са области, е, от които искаме смислени резултати през 2016 година. И накрая до следващата стъпка. На първо място през март агенциите по основните човешки права ще бъдат домакин на workshop по оценка на нашата работа във връзка с жертвите на сериозни престъпления и на организирана престъпност. На този въркшоп ще се спрем на най-добрата практика и в тази критична област. През 2016 година ще се отчитаме за резултата съобразно така наречения скорборд Надяваме се през 2016 година да разполагаме с сериозни данни по постигнатия напредък по време на нашето ръководство. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Офлерти. Имаме двама записали се за изказване. Госпожа Гомеш. Имам два бързи въпроса, които желая да задам на господин Гърков работата, която сте извършили във връзка с защитата на кибернетичното пространство, позволила ли ви е да установите инфраструктурата с критичен характер, с критично значение от системно естество? Работите ли нещо в тази връзка? И то не само за идентифициране на тези мрежи, но и за тяхната защита. И и имам и въпрос към господин Алфарти. Ако смятате, е, че надбягването към дъното, е, за което говорихме с е, датското председателство, се вписва, ще продължи, то ще се впише във вашите приоритети. Госпожа Спинели, имам въпрос към господин Офларти. за горещите точки, горещите центрове. Аз съм, от дълго време следя тази тема с много голямо внимание. Следя на фона на защитата на правата на човека, особено инцидентите свързани с насилие при регистрацията, превръщането на, или поне риска от превръщането на тези горещи точки в центрове за задържане, това ме интересува. Ако, както казвате, сте били в Гърция и в Италия. Аз съм италианка. Е, след няколко седмици ще посетим и Лезвос е, с делегация. И за това искам е, и ще ви бъда много благодарна, ако споделите впечатленията си, ако ми кажете какви са според вас недостатъците, които сте констатирали – какви са проблемите, свързани с фундаменталните права, които могат е, да намерят по-добро решение. Задавам ви този въпрос, като същевременно ви моля да не бъдете прекалено дипломатичен в отговора си. Благодаря, госпожо Спинели. И така, колеги, не, всъщност, е, уважаеми гости, най-напред давам думата на господин Гърков. Благодаря, госпожо председател. По въпроса за защитата на кибернетичното пространство на госпожа Гомеш. Целта на мрежата е улесняване на сътрудничеството и обмена на опит и добри примери от практиката между агенциите. В този смисъл мрежата не се е занимавала конкретно с защитата на критичната инфраструктура. Но практиката, която обменяме, и инициативите, които предприемаме, могат да имат отношение и към по-добрата защита на е, европейската инфраструктура с е, критично значение. Защото всяка агенция и цялата мрежа има принос към тази тема. Господин Офларти, благодаря. Бяха ми зададени два много тежки въпроса, госпожо председател. Първо от госпожа Гомеш – Госпожо, вашият въпрос е много стеснен, много конкретен. Е, мрежата на агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи работи по въпроси, които са общи за всички агенции. Не ми е възможно сега да направя преценка дали темата която постави госпожа Гомеш, е, би била от общ интерес за всички агенции, но това може да се обсъди. Що се отнася до Агенцията за основните права, Както знае добре комисията, ние не сме комисия, която осъществява наблюдение, мониторинг и нямаме мандат да извършваме разследване на конкретна държава членка. Следим положението с основните права наистина в целия Европейски съюз и го следим отблизо. Даваме ви средства, чрез които вие можете да стигнете до вашите изводи. Не на последно място сред тези средства бих посочил нашия ежегоден доклад. Мисля, че много е, членове на вашата е, комисия биха искали да работим още по-активно, но независимо от това, че е, работа, в работата ни има още какво да се желае, ви даваме такива средства за извършване на вашата преценка. По въпроса на госпожа Спинели за горещите центрове, извинете ме, че ще бъда дипломатичен. Аз е, в никакъв случай не съм посещавал тези горещи точки е, с цел наблюдение или контрол на държавите членки. Целта ми беше да вникна по-добре е, в начина по който ние можем да помогнем на нашите партньори от Европейския съюз по-добре да вършат собствената си работа. Това бе целта на посещенията ни. И ще направя няколко общи констатации в тази връзка преди всичко установил съм реална воля за укрепване на защитата на правата на човека на всички тези места. И разбира се, ние сме водили разговори е, с е, представители на държавите членки, както на място, така и в друг контекст е, и сме свидетели на истинска такава воля понякога в състояние на криза имате съвсем ограничено време, е, за да създадете необходимите механизми, след което изведнъж през Средиземноморието нахлува огромна вълна от беженци в този смисъл с ЕАЗО, с Frontex и с другите агенции, нашата агенция ще разисква какви средства да им предоставим, по-добри средства, какво обучение да им предложим, какви протоколи и правила за защита на правата на човека да им предложим и да разработим съвместно. Мисля, че не мога да споделя повече днес е, извинявам се за това, но ние отидохме там с конкретна цел и за това не ми е възможно да дам повече информация. Благодаря ви за дадената информация. Очаквам е, сътрудничеството ни да продължи и през едната година. Много благодаря за вашето присъствие на днешното ни заседание и за това, което ни казахте. И така сега преминавам към следващата точка от дневния ред, а именно точка 8. Доклад за на предъка. във връзка с изпълнението на стратегията за наркотиците 2013-2020 и плана за действие за борба с наркотиците за периода 2013-2016. Комисията ни е запознала с своя доклад. Най-напред ще дам думата на представителя на комисията, госпожа Сипала, след това и на членовете на нашата комисия. Госпожо Сипала, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни поканихте да представим доклада си на заседание на комисията. Най-напред ще направя кратко представене, но можем да ви предоставим и по-дълъг вариант на доклада чрез секретарията, за да го получат и членовете. Комисията представя този доклад, тъй като стратегията за борба с наркотиците задължава комис... Европейската комисия на всеки две години да прави доклад за напредъка към постигане на целите и за изпълнение на плана за борба с наркотиците. Ние изготвяме доклада чрез информация от държавите членки, чрез информация от службата за външни действия, чрез Европейския център за наблюдение на наркоманиите и наркотиците и а, чрез други органи, например Интерпол. А, ние сме проследили в този доклад е, изпълнението на пете основни направления в плана за действие. Намаляване на търсенето, намаляване на предлагането, сътрудничество, информация и научни изследвания и оценка. Накратко ще ви запозная с основните констатации на доклада и с основните му заключения. По отношение на намаляване на търсенето на наркотици трябва да се подчертае, че е, повечето държави членки разполагат с програми или мерки е, за отлагане на момента на първо използване, незаконно използване на наркотиците. И повечето държави членки е, провеждат кампании за запознаване на населението с риска и последиците от използването на наркотици. По отношение на превенцията, ние констатираме с удоволствие, че всички държави членки са през разглеждания период изпълнява ли мерки за превенция? както и мерки за заместване на опиум и специални мерки във връзка с разпространението на спринцовки и игли за еднократна употреба, включително в затворите. По отношение на намаляването на предлагането имаме три основни констатации. Първо, във връзка с броя на новите психоактивни вещества. Само през 2013 са докладвани 101 нови психотропни вещества, увеличение в сравнение с 25% в сравнение с предходната година. Това е данната за 2014, сравнението е с 2013 година. Също така установили сме, че има наказания за използващите наркотици и е, също така повечето държави членки са предприели мерки за борба с разпространението на наркотици по интернет. По отношение на координацията, можем да отчетем, че всички държави членки разполагат с национални или регионални стратегии за борба с наркотиците. Голямата част от тези стратегии са насочени към незаконните наркотици, но в е, някои държави членки има по-обща политика за борба с пристрастяванията, включително с, към тютюн, към а, алкохол и други подобни. С удоволствие констатираме, че всички държави членки са подали информация, че организациите на гражданското общество са участвали в изготвянето на тяхната политика за борба с наркотици през отчетния период 2013-2014 година. Е, друго важно направление на стратегията е международното сътрудничество. Европейският съюз е, финансира е, редица проекти за сътрудничество, например Кополат, Пътя на кокаина и други. По отношение на научните изследвания, финансирането идва преди всичко от седмата рамкова програма. Има и ограничено финансиране по други програми, като програма Правосъдие. Сега ми позволете да се спра на основните заключения на доклада. Ще изброя най-малко седем. Първо, от е, информацията правим и извод, че приемането на законодателство за новите психоактивни вещества е от особена важност. Разчитаме на новото холандското председателство на Европейския съюз да разблокира пакета. Докладчикът много добре знае, че този пакет е все още блокиран в съвета. Вторият ни извод – на основата на информацията в доклада е, че е, на международни форуми Европейският съюз трябва да се изказва високо и категорично. Особено, що се отнася до предстоящата специална сесия на Общото събрание на ОНЕ през април тази година в Нью Йорк. Трето заключение. Имам поводи за ново сътрудничество, разширено сътрудничество с трети страни, особено у нези, които са източники и транзитни страни на преминаване на наркотици за Европейския съюз. Трябва да търсим повече сходство с техните политики, по-разширено сътрудничество с тези страни. Четвърто заключение, много важен, нововъзникващ риск е търговията с наркотици по интернет. Трябва да се борим с него колективно. В началото на юни тази година ще бъде организирано заседание на експертна група, посветено на това явление в рамките на Европейския, т.е. форма на Европейския съюз за е, интернет. Пето, трябва да се продължи финансирането на мерки за ограничаване на вреди. Шесто, приближавам се до края, Европейският съюз трябва да продължи да финансира е, собствени изследвания е, за наркотиците. И седмото заключение е канабиса. Отбелязваме, както всички вече сме забелязали, е, че е, има много интензивен дебат за канабиса и той сигурно ще продължи. Последното, на което искам да ви обърна внимание, госпожо председател, е, че докладът е, за напредъка е всъщност първа стъпка към по-широка кампания оценка на изпълнението на стратегията за борба с наркотиците в Европейския съюз. Тази оценка ще започне през предстоящите месеци и комисията ще я извърши с помощта на външен е, изпълнител. кампанията за оценка е шанс за държавите членки, Европейския парламент, агенциите на Съюза и е, външните субекти да допринесат за разработването на бъдещите планове за действие за борба с наркотиците. Резултатите от оценката се очакват в началото на 2017 година. Надяваме се да се справим и по-бързо, но всъщност според нас реалистичният срок е началото на 2017 година. Според нас така ще трасираме действията по изготвянето на новия план за действие за периода 2017-2020 година и се надяваме, че Европейският парламент ще участва в това начинание активно. Благодаря ви. Uh, благодаря, госпожо Сипала. Сега давам думата на нашия доклад за новите психоактивни вещества. Of... Господин Бони, благодаря. Първо искам да благодаря на Европейската комисия е, за изложението върху този ново обнародван доклад. Смятам, че това е добра основа за една по-добра, по-безопасна, по-здрава Европа. Основен принцип е ограничаване на търсенето и предлагането на незаконните наркотици, но и е, даване на тласък на много по-координирани, съгласувани усилия в Европа за ограничаване на рисковете от наркотиците за обществото. След влизането в сила на стратегията, а по-късно и на плана за действие, както се вижда от доклада, се наблюдават доста публични инициативи, предприяти, е, включително съвместно от някои държави членки, с цел разширяване на осведомеността на общественото мнение. Има кампании, е, чиято цел е да се разширят знанията за здравните и социални последици от злоупотребата с наркотици. Според мен това са ключови действия за ограничаване на търсенето и предлагането на незаконни наркотици в Европа. Лечението, рехабилитацията, възстановяването също се нуждаят от сериозно внимание, за да се утвърждава социалната реинтеграция на е, лицата вече злоупотребили с наркотици. Но има един основен проблем. Прекалено големи разлики между държавите членки и прекалено голяма разлика в степента на тяхната напредналост е, в изпълнение на политиката за борба с наркотиците. Освен това, някои държави членки имат по-твърд, а други по-мек подход – Стратегията предлага платформа за координация между политиките на държавите членки и е, за е, координация в международен план като се утвърждава подходът на Европейския съюз за борба с наркотиците. E promote... Важно е националните институции агенциите на Европейския съюз да се стимулират е, към по-нататъчни изследвания на основата на показателите на Европейския мониторингов център за да може добре да се оценяват истинските проблеми, свързани с търсенето и предлагането на наркотици. Трябва всички добри примери от практиката от всички 28 държави членки да бъдат предмет на широко разпространение във всички направления. Нуждаем се от реалистична оценка на готовността на държавите членки да участват в общи начинания. Това е ключ е, за ефективността на стратегията, защото пазарът на наркотици все повече е пазар без граници, така че координираната дейност на правоохранителните органи и координиране при утвърждаването на нови нагласи и поведение ще предопределят ефективността на нашата стратегия за борба с наркотиците. Липсата на обща европейска стратегия за нови психоактивни вещества, за съжаление, е лош пример – е, много проблеми имаше при началото на триалозите, на тристранните среща, е, след като е, комисията и парламента доста усилия положиха за решаване на проблемите. Трябва да преценим каква е причината за този блокаж. Липсата на политическа воля, страхът от прекалена координация на европейско ниво или пък това, че държавите членки или поне някои от тях имат напълно достатъчна вършеща работа политика. На следващо място, държавите членки Европейския съюз трябва да разширят разкриването и оценката на новите психоактивни вещества, за да могат ефективно и бързо да реагират чрез мерки. Сега цялата процедура отнема дълго време и аз съм убеден, че има възможности тя да се ускори. Работим за нови решения, които до някъде са блокирани в съвета, но се надяваме, че по време на холандското председателство ще успеем да постигнем напредък за намиране на нови решения. И сега ще задам няколко въпроса. Какви са новите планове за новите психоактивни вещества за тази година? Също така, в контекста на специалната сесия на Общото събрание на ОНЕ какво значение ще е, имат като част от програмата, от дневния ред, е, новите психоактивни вещества? Е, новият план за действие дава информация за сътрудничество с гражданското общество. Дайте ни някакви примери за това сътрудничество и начина по който мерките, свързани с него, са обвързани и с финансово съдействие или обезпеченост. Благодаря, господин Юрек запитач, а jakie jest właściwie становище? Благодаря. По отношение на казаното от комисията имам следния въпрос. Каква е позицията на комисията относно марихуаната, предвид оценката на това явление, не само предвид законовото регулиране? И ако някой ако нашите представители могат да правят проучвания, социологически, психологически, те трябва да имат позиция за това дали марихуаната представлява сериозна заплаха за здравето или не. Дали създава желание да се опитат с други видове наркотици, дали създава търсене на други наркотици при психоактивните вещества и хората, които ги употребяват. Трябва да чуем позицията на комисията по този въпрос, защото този проблем е, е дискутиран, но не бива да го избягваме и ние. Благодаря. Игра. Господин Корал. Благодаря. в доклада на комисията. И се констатира, че борбата срещу наркотиците се увенчава с добри резултати. Мисля, че мафията заема много мя... Мя... важно място тук и трябва да намерим най-добрите альтернативни решения. Същото въжи и за международния дебат. Работи се по регламент, основан върху научни оценки ком... на Международната комисия за наркотиците и Кофинан също работят в тази насока в международен план. И през юли 2015 година организирахме кръгла маса относно ефикасността на политиките на нея присъстваха представители на Европол, Евроюст, Съвета на Европа, за да се разбере дали наистина тези политики са ефикасни. И по-наскоро координаторите от ЛИБЕ направиха коментари по този въпрос. Също така Европейския парламент разполага с информация от 2004 година. Това е преди 12 години вече. Така че важно е да се направи една неидеологическа дискусия с да, научни данни. През 2013 година има над 230 хиляди престъпления, свързани с, с ползването на наркотици, голяма част от канабис. И голяма част от населението твърди, че е използвало, употребявало канабис поне веднъж. И смятам, че полицията трябва да положи повече усилия, за да се бори срещу наркотиците. Това не може да се сравни с синтетичните наркотици или хероина. Та, въпросът ми към комисията е Европейския съюз ще има ли решаваща роля в сесията на ООН през 2016, посветена на наркотиците? И как сте подготвили Общото събрание на ООН по този въпрос за 2016 година? Мисля, че са необходими нови по-ефикасни наркотици, за да се борим срещу леките наркотици. Сега давам думата на госпожа Сепаля. Благодаря, госпожо председател. Благодарим на членовете на парламента за интересните и уместни въпроси. И така, как се подготвяме за срещата на високо ниво на ООН през 2016 година? На първо място, тази среща е ключево събитие, на което международната общност ще може да помисли по международните политики в областта на наркотиците, да направи оценка какво е направено в различните области на света по този въпрос и да прецени какво е проработило добре и какво не е толкова добре. Как се готвим за тази среща на високо ниво? През ноември 2015 година съвета прие обща позиция на Европейския съюз за срещата на ООН в която има обща позиция предмет на съгласието на държавите членки и комисията, относно въпросите, които трябва да се обсъдят на Международния форум през април месец. Всички те се основават на Европейската стратегия за борба с наркотиците и е, тя се основава на политика водена от научни доказателства, както и Център за борба с наркоманиите. Също така тя се основава на политиките на различни държави в тази област. Позицията е много балансирана и в нея се вземат предвид предоставянето на наркотици, намаляването на търсенето и други. Това мога да кажа по срещата на ОНЕ. Та, от името на комисията, но също така и на съвета трябва да кажа, че с удоволствие ще се радваме да се чуе гласа на парламента на този международен форум, защото тези въпроси са важни за избраните представители на гражданите. Е, по новите психоактивни вещества, съгласна съм с господин Бони, че е необходимо да се постигне повече напредък. В момента се води дискусия на този въпрос е, с някои делегации и се надяваме, че ще можем да разблокираме досието. Много важно е това да стане сега, още повече, че тази година е срещата на ОНЕ. Не можем да продължим с настоящата рамка, а тя не позволява да се вземат достатъчно бързи реакции по отношение на новите психоактивни вещества. По Въпроса за участието на гражданското общество. В Европейския съюз има форум за гражданското общество, който бе подновен миналата година. На него 45 европейски и национални организации са представлявани и ние се консултираме редовно с него, когато те предприемат инициативи в областта на наркотиците и в този доклад се консултирахме с тях и се надявам, че ще могат да вземат активно участие в подготовката на оценката на стратегията. По въпроса за канабиса и декриминализацията. Както казах, на международно ниво се води разгорещен дебат – Трети страни са предприели редица инициативи, но е твърде рано да се прави оценка на тези инициативи, защото те са твърде скорошни. Така или иначе за нас е ясно, че тези въпроси трябва да се обсъждат и оценяват в контекста на оценката на стратегията. И за да завърша, ще кажа, че още веднъж ще се радваме парламента да допринесе за оценката на стратегията, защото тя ще е много важна за новия план за действие. Благодаря ви. Благодаря госпожа Сипала за подробните ви отговори. Сега продължаваме с политиката в областта на наркотиците. И тук ще поканя директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и на наркомании да дойде до мен. Това е господин Алексис Госдел. Welcome to our uh, committee meeting. Uh... Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Господин Голсдел заема позицията на директор от 1 януари тази година, така че поздравявам ви, желая ви успех на тази ключова позиция. И днес вие ще ни представите стратегията и работната програма за 2016 до 2018, както и годишната работна програма за 2016 година. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на комисията Либе и на Европейския парламент, дами и господа. На първо място благодаря ви за поканата, за това, че ми давате възможност да представя работната програма и стратегията. Тя е в резултат от работата на целия екип и по-конкретно е резултат от работата на двама директори, тъй като тя е изготвена по време на ръководството на господин Волфганг Гюдс и ние доведохме работата до край по време на преходния период, при да взема, заема позицията си. Благодаря за подкрепата на тази комисия. Тя беше продължителна, по-специално за предложението да се увеличи бюджета и да се възстанови той до предходното му ниво. За жалост тази инициатива не беше успешна до тук, но се надявам, че в бъдещето ще бъде и ще разчитаме на подкрепата на вашата комисия. Накратко ще представя основните елементи в работната програма и стратегията. Първо, какво е ново в тази тригодишна програма? представяме по-ясно нашата стратегическа визия, както и целите на центъра. Това е така, защото днес повече от всякога сме поели ангажимент да имаме по-голямо въздействие и да покажем каква е добавната стойност от нашата работа. Така че с никому не е изненада, че стратегията иска да допринесе за една по-здравословна Европа. Има два стълба в политиката за наркотици на Европейския съюз за действие и за вземане на решение съответно. Още веднъж на 22 септември на изслушването в тази комисия обе, обявих, че ще се съсредоточим върху три групи заинтересовани лица, които са приоритет за центъра европейски институции, националните органи вземащи решения и професионалистите в тази област. Нашата работна програма заема 3 години и имаме три ключови стратегически области. Първата е да се предоставят доказателства и да се прави обмен на познания. Тук се съставя списък на всички резултати и, служби, е, и услуги, които ще предоставяме през тези 3 години. Второ, стратегически план по отношение на приоритетите на Европейския съюз и на парламента, по-специално системата за ранно оповестяване по новите психоактивни вещества и оценка на, на риска. И на трето място придобиване на по-задълбочено познание на ситуацията, реакциите и анализ на тенденциите в целия Европейски съюз. За тази цел имаме три кроссекторни области по отношение на управлението и събирането на информация. Това е в сърцевината на работата на агенцията и в нея се разработват по-добри механизми за гарантиране на качеството на данните, но и за публикациите на центъра. И също така много важно е сътрудничеството с международните ни партньори. Има няколко неща, които ни помагат да свършим тази работа на практика и това са правителствата и информацията и телекомуникациите. И в следващите минути ще споделя някои от основните резултати, които може да очаквате от агенцията за следващите 3 години и ще се съсредоточа по-конкретно на 2016 година. Първа ключова област – комуникиране на доказателства и, и обмен на познания. Искаме да имаме по-добро вземане на решение, като е, служим за централно звено за отправяне на информация на Европейския съюз в тази област. Ще предоставяме по-добри продукти, но и друг, нови услуги за заинтересованите страни и също така ще продължим да инвестираме в обмен на познания. Как ще изглеждат нещата за следващите три години в тази област? За тази година конкретно ще имаме второ издаване на доклада за европейския пазар на наркотиците. Това ще стане в Брюксел на 5 април заедно с комисар Аврамополус. И за първи път нашия център през септември ще представи следващото издание на доклада ЕСПАД създание от последните проучвания в училищата в Европа. Също така Работихме заедно с държавите членки, съвета и комисията, за да предоставим технически резултати от научните данни за подготовката на срещата на високо равнище на ООН и общата ни позиция. И през 2017 година ще публикуваме за първи път нов доклад за реакцията в областта на наркотиците в Европейския съюз и също така, както казах на изслушването през септември месец, в средата на следващите година ще започнем анализ на това, кои наркотици могат да се появят в периода 2025 и 2030 година и тяхната употреба. Също така доклада за, напред, за пазара на наркотиците се публикува на всеки 3 години. Следващото му издание следователно ще бъде изготвено през 2018 година и публикувано през 2019 година. И това ще се случи на в момента, в който още веднъж ще има среща на високо ниво на ООН, така че е много важно и предвид средносоченото преразглеждане на стратегията на Европейския съюз. И накрая, част от нашите услуги са свързани с приноса на нашия център към наблюдението и оценката на различните планове за действие и стратегията на Европейския съюз, както и за съставянето на новата стратегия на Европейския съюз. Нещо друго важно, което забравих да кажа за тази година, то е специален доклад за пазара на наркотици по интернет. Той ще бъде публикуван в началото на февруари месец и на нашия вебсайт вече има един кратък материал за него. Втората ключова област е – ранно оповестяване и оценка на риска. Тук се обхващат две области за бърза реакция. Първо, как се реагира на новите психоактивни вещества посредством нов... Е, системата за ранно оповестяване и също така появяващите се тенденции и заплахи. Тази година, до година и най-вероятно през 2018 година ще се съсредоточим много работа и ресурси за това да разработим новата база данни на Европейския съюз за наркотиците. Необходимо тя да бъде, е, тя да бъде променена коренно предвид промените през последните 10 години, за това се работи в момента. И когато тя бъде приета, и също така ще работим по изпълнението на новата законодателна рамка. Също така искаме да работим по изпълнението на член 28 от регламента за фармакологичната бдителност, както и да подкрепяме дейността в областта на криминологичните науки и токсикологичните анализи. Ние искаме да предоставяме възможно най-добри услуги на нашите клиенти и това е една услуга, която предоставяме на държави кандидати за членство в Европейския съюз. Подкрепяме, ви, подкрепяме ги в изпълнението на националните планове за действие. По-специално става въпрос за страни в, от Западните Балкани, които трябва да разработят собствена система за ранно оповестяване и оценка на риска. И накрая Третата ключова област анализ на анализ и на тенденциите. Искаме да имаме една обща картина чрез една интегрирана система за мониторинг. Както знаете, работим и инвестираме в областта на дългосрочното наблюдение на ситуацията и реакциите, като същевременно продължаваме да работим по консолидирането на методологиите в на изследователските области, като например по-скорошни методики. И тази година ще има ново издание по отношение на отпадните води. И нещо интересно по тази тема. Опитваме се да интегрираме новата информация, която идва от мрежата по отношение на на спешните отделения. И на последно място тази година, след като го обявихме през септември месец, ще предложа през декември месец тази година на ръководителния съвет на центъра дългосрочна стратегия за Хоризонт 2025 година Подготвителната работа за това беше направена миналата година. Започнахме процеса преди две седмици и това означава, че след около седмица, т.е. Е, две-три седмици след като е, взех длъжността на директор, ние работихме по това да спазим ангажиментите си към вас за тази първа част от годината. Благодаря ви. Много благодаря за тази презентация, господин Бони. Благодаря. Уважаеми господин директор, поздравление за номинацията ви. Вие сте новия директор на ECMNN. Е Благодаря ви за презентацията, за стратегията за 2016 година. Тази стратегия ще е до 2018 година. Представихте и плана за действие. Има много ключови мерки и дейности, които ще дадат възможност на агенцията наистина да изиграе ролята си на система за ранно предупреждение, като ще се основава на основа на риска, той пък ще е възоснова на търсенето, предлагането на наркотици в Европа, ще има оценка на новите феномени, като новите психоактивни вещества, ще се разгледат доставянето на наркотици и цифровите предизвикателства пред новите психоактивни вещества. Чухме много за дългосрочните планове. Искам обаче да попитам нещо конкретно. Казахте в края на презентацията, че се подготвяте за периода 2016 до 2025 година. През септември, когато бяхте все още кандидат за позицията директор на агенцията, ни казахте, че искате да изготвите стратегия според която ECMNN е ще стане Европейската агенция, която дава информация и анализ в областта на наркотиците, информация, която наистина да е от значение за потребителите. Освен това казахте, че искате да консолидирате принос на агенцията към една по-сигурна Европа. Трансформирането на агенцията в Център за информация би изисквало да търсите малко по-голяма ефикасност ефикасност е, и нови възможности. Как ще постигнете тези цели? Имам и по-конкретни въпроси, тъй като аз съм докладчик по новите психоактивни вещества. Има регламент в тази връзка. Надявам се, че стъпка по стъпка ще създадем нова форма на регламента и трябва да обмислим как да променим агенцията към новите очаквания, тъй като има нова трансгранична борба срещу новите психоактивни вещества. Освен това, един въпрос относно способността на агенцията да прави оценки по-бързо освен това искам да попитам каква ще е ролята на агенцията в системата на ранно предупреждение. Мисля, че трябва да ускорим процеса на оценка на риска, що се отнася до новите психоактивни вещества и ето защо по всички тези причини искам да разбера какво вие смятате. Споменахте бюджета, споменахте структурата на бюджета за 2016 година. В бюджета за 2016 година Общите разходи са някъде 15,5 милиона евро. Има цели за новата е, система за ранно предупреждение и за нея са посветени някъде само около 500 хиляди евро. Трябва да променим това положение и се надявам, че комисията Либе ще подкрепи по-голям бюджет на агенцията и ще й даде възможност тя да постигне по-добри резултати и да работи по-добре. И накрая, Чуди се каква е възможността да се подсили сътрудничество с националните лаборатории и да се ускори процеса на оценка, като се използват част от резултатите от тестовете, тъй като има тестове, които вече се извършват от националните органи. Ще бъде ли възможно това да се случи? Ще е разумно ли това да се случи и до каква степен? Благодаря, господин Бони, господин Здеховски. Много благодаря, уважаеми господин директор. Чаках с нетърпение вашата презентация, тъй като тази сутрин ме попитаха какво искам да променя във вашата агенция. И аз е, отговорих доста подробно. Имам е, много различни предложения. Едно от тях е системата за радно предупреждение, за която говори Михал Бони. Как ще работи тази система и как да се подобри тя? Имате ли конкретни предупреж... предложения? Искам да спомена нещо във връзка с миналото лято. Работил съм на улицата в продължение на много години. Много колеги ми казват, че на улиците на Европа се предлагат много различни е, вещества, които само след една доза могат да убият е, употребяващия ги. Тези наркотици много пречат на така наречените трипс, които е, хората взимат преди да отидат на дискотека, за да си подобрят настроението още повече. Какво ще кажете в тази връзка? Може ли да има стъпки за подобряване на законодателството, защото аз съм един от радетелите за по-голям бюджет за вашата агенция. Положението на улицата става все по-сериозно и много се подценяват наркотиците в последните 6 години и ето сега виждаме последиците. Има хора, които са наркомани и които не са от ниските слове на обществото. Много колеги смятат, че наркотиците не са толкова важен въпрос. И така стигам до третото си питане. Финансовата криза ни удари през 2009 година и от тогава насам бюджета за борба с употребата на наркотици и престъпленията в тази връзка много намаля. В Чехия, в един конкретен регион има само един полицай, който отговаря за борбата с наркотиците, а там живеят 100 хиляди души. И положението в много различни държави е същото, не говоря само за Чехия. В целия Европейски съюз бизнесът с наркотици процъфтява. Много се очудих, когато в Малта едни тинейджери ме попитаха дали искам да си купя наркотици от тях. Ето защо искам да попитам следното. Вие споделяте ли тази моя оценка или не? И последният ми въпрос е свързан с дългосрочната стратегия, защото не може всичко да се реши до 2020 година. Затова, кажете, каква е стратегията за 2300 или 2031? Какво ще направите в следващите 15 години? Ще има ли сътрудничество с страните от Латинска Америка или от Юго-Источна Азия? Знаете, че в тези региони наркотиците са много голям проблем и положението, между другото, много се промени, особено що се отнася до организираната престъпност. Благодаря господин Здеховски, е, госпожа Стивенс. Благодаря, госпожо председател. Чух онова, което се каза Имам въпрос относно хората с известни умствени увреждания, хора с аутизъм и други видове увреждания. Имам опит от парламента на Фландрия и знам, че има уязвими групи в обществото. И се смята, че те са редовни купувачи на наркотици. Имате ли информация за хора от уязвимите слоеве на обществото, за техните навици, доколко купуват наркотици, дали у нези, които продават наркотици, е, се стремят да достигнат до тези групи от обществото. Освен това, имате ли информация за обмена на данни в Европейския съюз точно по този въпрос? Знам със сигурност, че в Белгия хора от семейства в неизгодно положение много често са хвърлени в затвора. Те знаят, че са направили грешка, знаят, че са нарушили закона, поради неизгодното положение, в което се намират. Това е много важен въпрос и мисля, че трябва да му се обърне внимание. Благодаря госпожо Стивенс, господин Юрек. Много благодаря, благодаря за тази възможност. Искам да задам въпрос, който зададох и на комисията. Каква е вашата позиция относно марихуаната? Какво да стане с законодателството в държавите членки по темата? Знаем, че има различни оценки. Двете страни не може да са прави в същото време. Мисля, че трябва да имаме ясна оценка на положението, за да може да имаме и точните заключения. Благодаря, господин Юрек. Ако си записахте всичко, давам ви думата отново. Благодаря, госпожо председател. Много интересни въпроси. Е, ще трябва да отговоря подробно. Не се преценявайте, няма да говоря два часа. Ще се опитам да отговоря максимално бързо. Първо по въпросите на господин Бони. Първият въпрос беше как искате да постигнете целите и дългосрочната стратегия какво правите в момента и търсите ли ефикасност. Няколко неща. Първо, откакто поех поста си, имаше преходен период, що се отнася до господин Гьоц. откакто започнах работа, се опитвам да съм прагматик. Опитвам се да работя активно и да работя заедно с господин Гьоц. Естествено, трябва да уточним първо къде ще спестяваме и как ще разпределим средствата преди да искаме допълнително средства. Мисля, че бюджета за 2016 година е много добър пример, защото от найем на сградата успяхме да спестим и с подкрепата на комисията успяхме да преразпределим тези пари, най-вече за оперативни дейности. Това е първия пример. Мисля, че имам дългосрочна стратегия и визия. Между другото, по този въпрос ще имаме вътрешен семинар в агенцията. Той ще е след 4 седмици. Какво ще стане от тук нататък? След като се приеме стратегията от е, управителния съвет, аз ще ви я представя. Обърнете внимание, че там ще има картиране на е, компетенциите. Ще има нова графика на организацията на работа и на различните правомощия и тя ще бъде посветена на новите ни цели и правомощия. Какво смятам за способността на агенцията? Дали можем да правим повече оценки, по-бързи оценки. Мисля, че ако искаме да подобрим начина по който работим, ще трябва да адаптираме и начина по който използваме средствата, които имаме. Не трябва да увеличаваме разходите за постоянния персонал в агенцията, защото има нужда от средства за наемане на експерти на срочен договор, защото те ни дават ценен опит, с който не разполагаме в момента. Що се отнася до използването на данни, мисля, че това правим вече, що се отнася до оценката на риска, Център за оценката на риска. Господин Здеховски също попита как да подобрим системата на ранно предупреждение. Една от трудностите пред законодателя когато обсъждаме новото законодателство, ще е следната. Първо, ясно е, че ако имаше лесно решение, щехме да стигнем до него и по-рано. Никак не е лесно. Не трябва да се забравя, че ако се погледне първата оценка на риска, през 1999 година за първи път имахме съвместни действия и тогава имахме много малко дейности. Сега имаме 10-20 пъти повече дейности, има повече дисциплина, много по-голямо познание. В същото време, в рамките на съвременните условия, при съвместните действия, е, само за 6 месеца се взима конкретно решение. В миналото това беше една година като период. Много е важно, съответно, този период да се съкрати още повече и да взимаме добри решения максимално бързо. Понякога обаче може да отнеме и две години преди да се е, подобри, е, т.е. да се забрани едно вещество. Това няма да е особено продуктивно, естествено, за процеса. По отношение на въпроса как да подобрим работата по новите психоактивни вещества. Комисията, между другото, много ни помогна. В това отношение не знам дали ще успеем за тази година да работим по този въпрос, но в страни от инвестициите, които правим за да укрепим базата данни, искаме да общуваме и с други партньори. Освен това, наред с базата данни трябва да имаме и система от експерти, които да ни позволяват да имаме по-добър анализ и да използваме информацията от всички страни по най-добър начин. За момента не разполагаме с такива възможности, нямаме и човешките ресурси, за да осъществим този проект и да използваме средствата затова, ако има предложение за увеличаване на бюджета, средствата ще отидат в конкретни области. Попитахте какво правим за синтетичните наркотици, които могат да са смъртоносни даже само след една употреба. Мисля, че Е, още не се знае от всички, че имаме така наречените обществени е, призиви. Е, имаме бюлетини, които се изпращат към държавите членки. Един от проблемите тук е, че не искаме естествено да създаваме паника за всички нови вещества. Те може и да са много опасни, но не всички са обект на дистрибуция. Ето защо е много важно първо да се свържем с учените и с взимащите решения в държавите членки. Аз ще продължа да работя в тази област. Естествено, тук се прави връзка и с цялостната система от експерти. С настоящите ресурси, с които разполагаме, Правим всички усилия, за да имаме синергия с други агенции, но и ние не сме е, магиосници и не можем да вършим чудеса. Ще се опитаме да подобрим е, своята работа по дългосрочната стратегия. Какво да направим за международното сътрудничество? Вие говорихте за 2013 година. Всъщност, по-настоящен мандата ми е 5 години – дори да се подобри моя мандат, едва ли ще стигна до 2300 година, всъщност. Какво можем да направим? Ами искаме да подкрепим европейските институции, независимо за кои институции говорим, при прилагането на политиките. Тук се включва и службата за външна дейност, наред с парламента, комисията, съвета и така нататък. Имаме мандат, но той е и ограничен по своя характер. Опитваме се да работим по-добре и да предоставяме все по-добри услуги. Всъщност, това е най-голямото ни предизвикателство. Наркотиците се променят и ние трябва да предоставяме нови услуги на парламента, на вашата комисия. И накрая, по въпросите на депутатите Юрик и Стивенс, що се отнася до хората с увреждания, уязвимите групи от обществото. ЕЦМНН от дълго време следи превенцията и намаляването на наркоманиите сред е, хората с увреждания. Това е една конкретна програма, която имаме. Нямам съмнение, че в доклада, който ще публикуваме следващата година за първи път, ще говорим за това какво се прави с хората с увреждания. И накрая по въпроса на господин Юрек, какво смятаме за марикуаната, с удоволствие трябва да кажа, че за щастие нямам позиция за марихуаната, но следим отблизо какво се случва не само в Европейския съюз, но и извън съюза, защото в момента в САЩ ставаме свидетели на мащабни промени, същото въжи за Латинска Америка, така че ние следим какво се случва. Има научен комитет за оценка в това отношение и ЕЦМНН е поканен като наблюдател в този комитет. Но с тази оговорка трябва да кажа, че нашата агенция не може да решава каква да бъде политиката на държавите членки независимо дали става дума за марихуана или за нещо друго. Във всички разговори, не само посветени на марихуаната, но посветени на наркотиците като цяло, е, ние често забравяме каква е отправната ни точка. В е, Америка, в, в Латинска Америка е, се движихме от правоприлагане към е, информация, която е по-скоро предоставена на, на обществеността. Информация за вредата. Ако погледнем политиката на държавите членки, през последните 30 години Европейския съюз е, има един е, балансиран подход, т.е. намаляване на търсенето и на предлагането, но и поставяне на сериозно ударение върху общественото здраве. Регионите съответно е много трудно да бъдат сравнявани. В момента отношението към латинска, в Латинска Америка е съвсем различно. Европейския съюз е някъде по средата между Латинска Америка и САЩ. Има естествено и паралели. Много е важно държавите членки да сътрудничат, защото политиката за наркотиците не е, е изключително правомощия на Европейския съюз е в правомощията на държавите членки, но е важно да има сътрудничество. Вероятно ще има обща позиция на държавите членки, преди да се мине към работата в международен план. В всяка една държава членка има различна ситуация, тя трябва да се отчете и съответно трябва да променим политиките и ответните мерки в зависимост от ситуацията на място. Надявам се, че успях да отговоря на всички ваши въпроси. В заключение искам да благодаря за това, че ме поканихте. Когато видите за първи път проекто бюджета на агенцията за 2017 година, ще видите, че този път сме поискали само сумата спомената в многогодишната финансова рамка. Може би ще се зачудите защо не сме поискали повече пари. Обяснението е следното. Опитваме се да планираме своята работа, като се опитваме да предогадим крайния резултат от нея. много е трудно да се направи описание на това какво ще направим с парите. Не мога обаче да искам от а, моя персонал да подготвя 3 или 4 проекто бюджета. Тази година успяхме да спестим средства и съответно за 2017 година решихме да не искаме повече средства. Ще се опитаме да спестим отново, ще се опитаме да работим по силата на ефекта на синергията. В същото време искаме от парламента, от държавите членки да предвидят за нас бюджет, който да направи нашата работа ефикасна и устойчива. Благодаря. Председателката благодаря. Благодаря на господин Госдел за това пространно изложение. Пожелаваме ви всичко най-хубаво за следващите години и така последната точка от дневния ред за тази вечер прилагане на директивата наречена директива за равенството в областта на заетостта. Госпожа Стивенс е докладчик. Тя ще ни запознае с проекто становище по директивата. Незабавно давам думата на госпожа Стивенс. Thank you, Chair. Colleagues. Благодаря, госпожо председател. Е, е, колеги, аз мисля, че тази директива е много важен инструмент за гарантиране на равенство в областта на заедостта за всички, независимо от е, пола, от недъга, от възрастта или от тяхната сексуална ориентация. Аз съм убедена, че няма е, е иерархия спрямо дискриминация. Аз мисля, че е, трябва, да, трябва да се осигури правна сигурност и прозрачност, да има еднакво третиране и равни стандарти във всички държави членки. Госпожо Стивенс, председателката, е, е, колеги, ако обичате, напуснете залата, защото е много трудно. Знам, че е късно. Е, знам, че е късно. Благодаря ви. Should I wait until people have left the room? Да изчакам ли докато напуснат, за да продължа? As stipulated in the е, както е посочено в становището, аз се надявам, че в доклада ще се вземе предвид задължението от е, необходимост за улеснен достъп е, за инвалидите. Директивата за равенство в областта на заедостта изисква работодателите да вземат необходимите мерки, за да приложат принципите на равенството в областта на заедостта, като например разпоредби за преводачи за езика на знаците на работните места заетостта или съответно професионално обучение. Е, е, е, конвенцията на ООН за правата на инвалидите, както която е, беше преразгледана от е, съответния комитет на ООН през август. В член 5 посочва, че за да се насърчи равенството и за да отпадне дискриминацията, държавите трябва да направят всичко необходимо, за да гарантират а, е, необходимите улеснения за инвалидите, за достъп до определени места. Освен това, виждаме, че нараства дискриминацията и сексуалния турмоз но трудно се очита това. Ето защо е, за да се осигури в максимална степен приложението на директивата, трябва да имаме предвид каква закрила вече е предвидена. Трябва да прилагаме е, наличните правила, но също така и е, да се предвидят нови инициативи. Например, национален механизъм, като нараства ролята на националните органи за равенството. И накрая искам да посоча, че отсъствието на дискриминация в областта на заетостта става ефективна едва тогава, когато се борим срещу тази дискриминация във всички области на живота. Аз очаквам да работя с докладчика в Сянка в е, Комисията по заетостта е, госпожа Ренате Вебер. Надявам се да гарантираме приложението и управлението на заетостта във е, всички държави членки и в европейските институции. Благодаря ви. Председателката благодаря госпожо Стивенс. Е, сега е, давам думата на госпожа Гранш. искате да вземе отношение? Благодаря. Е, искам да кажа само няколко думи като представител на Европейската комисия. Е, подкрепяме Европейския парламент по тази инициатива за директива за равенството в областта на заетостта, особено когато говорим за набирането на данни. Е, точно това липсва в тази област. Разбира се, че ние сме изцяло на разположение на докладчика както и на парламента, ще ви разположи, ще ви предоставим данни по приложението на директивата. Е, ние управляваме е, всички оплаквания, всички сигнали за нарушения на разпоредбите. Искам да посоча е, специално приложното поле на директивата. Надяваме се, че директивата ще се съсредоточи именно върху тази област, която се ограничава от неприлагането и неприемането на други директиви. Много е, се радваме, че се поема такава инициатива и изцяло я подкрепяме. Е, благодаря, госпожо Гранш. Госпожо Стивенс, искате ли нещо да добавите? Не, благодаря. Благодаря ви много. Благодаря ви за работата. Сега искам да съобщя, че крайният срок е, за предложение за изменение е 1 февруари 2016 година, като гласуването ще се проведе на 29 февруари. Благодаря ви за вниманието и за сътрудничеството днес след обед. Е, заседанието беше дълго. Пожелавам ви приятна вечер. Но нека не забравяме, че следващото заседание вероятно ще бъде в понеделник 1 февруари в Страсбург.